Il Presidente. Председателят. Love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 Merci Alors je ne suis pas venu tout seul. Euh, les enfants euh, viennent d'une école qui est qui една група деца. Ще изпълним две песни. Първата се казва Фантом.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

Très bien, bravo les enfants. Hein? Браво на децата. Vous chantez beaucoup mieux que moi, hein? Пеете много по-добре от мен. Alors? Je vais pas chanter maintenant parce que... Е, сега няма да пея, де, но би било ужасно. Merci, merci, mes amis, hein? Благодаря, приятели. Искам да благодаря и на техния преподавател. Благодаря. Благодаря ви много. Уважаеми заместник председател и върховен представител Федерика Могерини, уважаеми колеги, колега Башле, за мен е голяма чест да ви приема днес тук в Канарната зала на Европейския парламент, за да отбележим 70-та годишнина от Всеобщата декларация за правата на човека. В Париж, 10 декември 1948 година, новата асамблея или новото общо събрание на <clears throat> ООН прие този текст. Идеята е, че всеки един човек има право да съществува. Текстът не е обвързващ, но той е от историческо и политическо значение. Изключителен текст. Минаха вече много години и много държави над 90 е, са го споменали в своите конституции. Сега обаче сме изправени пред много заплахи. Интернет даде възможност хората да изразяват своето мнение. Но от друга страна някои го използват за репресия, както и за нарушаване на правото на личен живот. Превърна се в сила за манипулация. Освен това, хуманитарната криза, екологичната катастрофа, всичко това, което се случва на планетата днес, макар че това са драматични неща, ние продължаваме да смятаме, че хората биват а, потискани и това не бива да се допуска. Трябва да се върнем на Декларацията за правата на човека, за правата и ценностите, които носи тази всеобща декларация. Основните принципи на декларацията са в основата на европейското, европейският проект. Все още нашите родители помнят ужасяващите спомени от двете е, световни войни, както и, и е, зверствата, извършени без да се зачита човешкото достоинство. Е, вървим напред като европейски страни с твърдото желание да избегнем такива трагедии. Такива трагедии не бива да се случват отново. Зачитането на правото, на човека, правовата държава и така нататък дадаха възможност на, държавни, на Европейския съюз да гарантира 70 години мир. Имаме учредителни договори, там са записани тези принципи. Те са изразени най-вече в Хартата за основните права на Европейския съюз. Европейският парламент е единствената институция, която се избира пряко от хората. Тя е първа по опазването на тези права. 30 години с наградата Сахаров ние награждаваме онези организации и хора, които веят знамето на правата на човека. Вече много от получилите наградата Сахаров получиха и наградата Нобел. Сред тях е и Надя Мората. Седмицата за правата на човека е един пример за това, че тази тема ни вълнува, дава ни възможност да се срещнем с организации, които всеки ден се борят за да защитават правата, записани в тази декларация. Голямата част от тези организации са тук, днес в тази зала. Благодаря за това, което правите. Вие сте пазители на нашите права. Днес е Световния ден на правата на детето. Тук в тази пленарна зала има много деца и искам да ги поздравя с цялото си сърце. Те представляват нашето бъдеще. Силно се надяваме то да бъде по-добро от настоящото, защото има все още насилие срещу деца по света. Има много деца войници, много деца, които са обект на сексуално насилие, много деца, които са жертви на насилие и война. Трябва да работим неуморно, за да гарантираме вашето бъдеще, деца – в този огромен дом, Европейския съюз, трябва да се чувствате защитени и да можете да участвате активно в избора на правителствата в своите страни. Това е демокрацията. Едно от правата, които трябва да гарантираме е правото да използвате социалните медии и интернет, без да бъдете изложени на съдържание, което е забранено или не е пригодно за вас, да бъдете обиждани или пък да бъдете обект на кибернасилие. Миналият месец Европейския парламент одобри нови правила за сайтовете, които предлагат аудио-видео съдържание, като YouTube, Netflix и дори Facebook. Тези правила ще дадат възможност бързо да се елиминира съдържание, което е неподходящо, ще задължат платформите да защитават по-добре личните ви данни. Уважаеми приятели, скъпи гости, последният доклад за правата на човека на Европейския парламент бе прият в Страсбург преди седмица. В него се иска от институциите на държавите членки на Съюза да говорят твърдо и единно, за да подкрепят правата на човека и онези, които защитават правата на човека. Това е един апел, който трябва да отправим всички, за да можем да подкрепим онези, които биват преследвани за своите вярвания. Мисля, например, за християнката Абиби в Пакистан, както и много други които са част от мълцинства, религиозни и други, и биват обект на насилие. Трябва да защитаваме в Европа извън нея свободата на нашите права и онези, които ги защитават най-много журналистите. Много често работата на журналистите е заплашена от онези, които искат да ограничат нашите свободи и искат да променят информацията, която получаваме. Дафне Каруана Галиция, Анкучас и Хасоджи. Това са най-скорошните примери за журналисти, които загубиха живота си, за да защитат истината. Мисля също и за много журналисти, които все още са в затвора в Турция и в много други държави по света. Днешните тържества трябва да ни накарат и да се замислим за факта, че в много държави е, жените и децата нямат същите права и възможности. Много често жените нямат основни права, биват маргинализирани в обществото и стават жертва на насилие. Отново Европейския парламент се обръща с апел към онези държави, които не са ратифицирали Истанбулската конвенция да го направят. Трябва, освен това, да гледаме и в нашия дом какво се случва. Много жени биват убивани, много жени са малтретирани, много жени биват смятани за по-низши, както се случи за съжаление – и тук в тази зала. Не можем да забравим ситуацията, която се забелязва също в други страни. Трябва също да се съсредоточим и върху Венецуела. Това е една държава, където постоянно има ограничения и малтретиране. Европейският парламент ще продължи да работи, за да помогне на венецуелците, особено активистите в защита на правата на човека. Е, в Венецуела също бе получена наградата Сахаров. Благодаря на бившия президент на Чиле Мишел Башеле и тъй като вие сте латиноамериканец, според мен това трябва да е един от основните ви приоритети. Ще цитирам Еленор Рузвелт. Всичко ще сработи само ако хората са запознати с работата, която извършваме, които, когато хората познават правата си и искат те да бъдат е, факт. Има много популистски националистически течения в момента. Трябва да надграждаме на това наследство и този документ да бъде един жив документ, за да може всяко едно поколение да се припознава в него. Всички трябва да бъдем защитници на правата на човека и призоваваме всички лица, гражданското общество, всички да се присъединят към нас, за да променим света. Европейския съюз ще продължи да защитава правата на човека по целия свят. Много ви благодаря, скъпи приятели! Сега давам думата на върховния представител госпожа Федерика Могерини. След това ще имаме възможност да чуем посредством едно видео думите на генералния секретар на ОНЕ Анторио Гутереш. Грация, Антонио, ми di... Благодаря ти, Антонио. Ще започна с едни сърдечни благодарности към теб, към Европейския парламент, за това, че решихме да отбележим заедно този ден. Мислихме, че най-доброто, което можем да направим е да организираме тези тържества за годишнината от Всеобщата декларация за човешките права заедно на годишния форум за правата на човека с НПО. И мисля, че това е един отличен избор защото по този начин показваме как европейските институции заедно работят, за да насърчават правата на човека не само в Европейския съюз, но в останалата част на света, партньорство с нашите приятели от гражданското общество. The... 70 години след приемането и написването на Всеобщата декларация за правата на човека, работим за да превърнем всяка дума от тази декларация в практика. Голяма част от колективните ни усилия всъщност се извършват от неправителствените организации. Затова бих искала да благодаря наистина най-сърдечно на всички вас, онези, които представляват организациите на гражданското общество. Искам да благодаря на онези, които работят за да защитят човешките права. Приятели от целия свят, с които работите всеки ден. Много от тях са тук сред нас. Днес е, дойдохте тук. Вие сте съществената част от нашите усилия за насърчаване на човешките права. Ако прочете декларацията, ще видите, че ни предстои още много работа. Преди 70 години декларацията постанови, че всеки има правото да се труди и има правото да получава еднакво заплащане за еднакъв труд. Освен това, всеки има право на образование, без да се прави разлик по признак религия, социален происход, финансово положение и така нататък. Декларацията беше изпреварила своето време. В моята страна, Италия, жените нямаха право да гласуват и това продължи до две години преди да се приеме декларацията. След това правата на гласуване бяха ограничени в рамките на съответни слове от обществото. Въпреки това декларацията, и тук я цитирам, казва, че всеки трябва да може да определя кой управлява страната му. Престои ни още много работа, за да имаме наистина приобщаващи демокрации, за да имаме равенство на половете, не на последно място по отношение на плащанията, за да може да имат всички наистина еднакви права, независимо какво вероисповедание имат, какъв цвят на кожата имат и така нататък. Много от вас работят за постигането на тези цели и ние сме благодарни. Заради вашата готовност много от вас са били обект на изтезания, на турмоз, били са хвърлени в затвора. Много от вашите колеги и приятели днес не могат да присъстват, защото са загубили свободата си или пък живота си. 70 години след Всеобщата декларация не можем да приемаме зададеност човешките права. И това е първото послание, което сме се събрали тук, за да изпратим. Колективно, всички ние. Точно обратното, човешките права и основните свободи са поставени под натиск. Някои биха казали, че човешките права са устарели, че националният интерес може да оправдае потискането на отделните права, че националната сигурност изисква някои права да бъдат отхвърлени и премахнати. Ние сме се събрали за да отхвърлим тези твърдения. Сигурност може да има само ако се зачитат и то в пълна степен всички човешки права. Когато човешките, социалните, индивидуалните права и свободи са гарантирани, тогава и нашите общества наистина са силни и защитени. Всяко едно нарушение на човешките права представлява нарушение на нашите колективни национални интереси. В хода на тази година се опитахме да демонстрираме всичко това на практика, чрез постиженията на хора като вас. По-настоящем правата ни са поставени под натиск. Ето защо ние искаме да преминем от дефанзивен към активен подход. Точно защото много хора поставят човешките права под въпрос, ние трябва да продължим да демонстрираме какво означава човешките права в ежедневния ни живот и какво означава да се борим за тях 70 години след приемането на декларацията. Някои от нашите страни дадоха правото на гласуване и на обучение на хора, които никога не го бяха имали. Някои страни извадиха от бедността хиляди хора, им дадоха възможност да допринесат по-пълно за обществения живот. Други преминаха от диктатура към демокрация, включително в Европа. За да разкажем всички тези истории, ние се обединихме с 13 държави от всички континенти, за да покажем, че има напредък в областта на човешките права по целия свят. И това се дължи на нашата решителност, даже и над Благодарна съм и на Мишел, защото в Нью Йорк в рамките на Общото събрание тези добри истории бяха показани и те демонстрираха, че решителността смелостта наистина водят до конкретни резултати. Естествено има нужда и от общи усилия. Ние демонстрираме, че Напредъка е възможен, той се случва. Събрали сме се, за да демонстрираме, че благодарение на работата на всички вас, утрешния ден ще бъде по-добър. Става дума за истории, които се основават на овластяването, на отдадеността. Например, момичета, които са били принудени да се оженят, получават помощ. Автохтонното население също в различно измерение, естествено. Мигрантите се интегрират по-добре на много места, сега ги наричат дом. На много места, естествено, това не е действително все още. Човешките права продължават да бъдат нарушавани на много места по света, включително в Европа. В някои страни положението се влушава. Добрата новина е, че нищо не е необратимо. Всички ние можем да допринесем за положителната промяна и е от интерес е, за всички нас да го направим. Всеки човек, всяка държава, всяка институция е изправена пред един ясен избор. И аз е, вярвам, че наистина можем да заразим всички останали със своя положителен пример. Ние в Европейския съюз направихме своя избор. Парламента отбеляза и почета дейността на хора като Надя Мурат и Денис Мугвеге. И това се случва не само с тях, но и с други хора, тогава, когато те най-много се нуждаят от такава подкрепа. Чрез своите програми подкрепяме хора като вас, когато сте на кръстопът, когато вие или вашия вашите семейства са били изправени на риск. Естествено, ние искаме да работим и да освободим, да гарантираме освобождаването на много борци за човешки права. Успяхме да го постигнем преди няколко месеца в Азербайджан. Продължаваме да се борим за правата на всички останали унеправдани по целия свят в страни, които са близо до нас и далече от нас. Миналия септември обединихме усилията си с Организацията за ислямско сътрудничество за първи път и приехме резолюция в съвета по човешки права на ООН, като целта на тази декларация, която приехме, беше да се порицаят действията на властите в Миянмар. Нашите общества в Европа не са съвършени и ние имаме задължението постоянно да следим какво се случва с човешките права в нашия континент. Ако смятаме, че човешките права могат да бъдат постигнати и гарантирани веднъж за винаги, се лъжим. Нещата не се случват по този начин. Човешките права никога не могат да бъдат гарантирани на 100% и всяко поколение има конкретна отговорност. В трудни времена, като тези в които живеем, наша отговорност е да избегнем една конкретна грешка, а именно не можем да приемем идеята, че тази декларация принадлежи към друга епоха или се споделя и трябва да бъде приложена само от няколко страни. Това е теза от миналото. Тази декларация е всеобща. Защо? Защото представители на всички части на света се събраха и определиха общите принципи в тази декларация. Те не са свързани само с един континент. Светът тък му се беше възстановил от най-голямата катастрофа в човешката история и ето защо европейците имаха специална отговорност. Съответно, целият свят в онзи момент намери смелостта да се събере и да потърси пресечни точки след най-голямото разрушение в човешката история. Идеята беше да се намерят общи позиции в страни от всичко, което ни разделя. Днес искаме да се обединим в този дух на общото, на онова, което ни събира като хора, независимо от всичко останало, което ни разделя. Искам да ви напомня, че Всеобщата декларация, ООН, Международен наказателен съд и всички останали права, които сме договорили, не са нещо като усмирителна риза, не са пречка пред постигането на нашите национални интереси. Когато се обединим, се случва точно обратното. Тези принципи, тези пресечни точки са основата на нашето съвременно съществуване общо съществуване. И единствения начин да насърчим и да запазим националните интереси е точно да следваме тези всеобщи принципи. Това е единствения начин да не стигаме до подобни катастрофи като тези от миналото. 70 години по-късно трябва да се върнем към духа на 48 година. Тази декларация трябва да е, винаги да стои за това, което правим всеки ден. Не става дума за е, едно е, почитане на тази декларация като нещо от миналото. Не, затова сме се събрали днес. Не, ние сме се събрали за да приемем, че тази декларация е част от бъдещето и тя е част от ежедневните ни усилия. Благодаря на всички вас за усилията, които полагате всеки ден и благодаря за думата.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 мен да ви отпратя моите поздравления във връзка с 70-та годишнина от един изключителен документ, създаден някога Всеобщата декларация за правата на човека. Този забележителен текст представя нашето общо виждане за човешкия прогрес и благосъстоянието. Въпреки напредъка от 48-ма година, все още наблюдаваме някои пукнатини. Днес ние виждаме е, как се уронват основните права и свободи, демократичните демократичните принципи и върховенството на закона. Беженците, мигрантите и малцинствата са изправени пред омраза и натаки. Ние трябва да увеличим нашите усилия и да опазим, отстояваме права, правата на човека. Това е наша обща цел и трябва да задълбочим мира. Благодаря ви. Благодаря. Сега председател ще бъде Пьер Антонио Панцери. Благодаря му много за големия принос, който има за организирането на това мероприятие. Бене, грация, ringrazio. Благодаря. Благодаря на председателя Таяни. Благодаря за посланието също от генералния секретар Готереш, както и е, благодаря на Федерика Могерини, върховния представител, за това, че открихте, откриха нашата среща с такива а, значителни думи. Искам също да им благодаря за това, че са поели като задължение един от приоритетите на Съюза и на ОНЕ да бъдат защитата на всеобщите права на човека. За мен е чест и гордост да мога да открия първата част на тази конференция на високо ниво. Имаме изключителни гости тук. Те са известни за това, че защитават правата на човека, работят за тях, защитават равенството, човешкото достоинство – и както вече бе казано, Всеобща декларация за правата на човека вдъхнови над 80 международни а, договора за правата на човека и влезе в конституциите на много държави членки, където се споменава изрично тази декларация. Става дума за един документ, който е най-превеждания на света, над 500 превода на много езици последните десетилетия се извърши много работа за защитата е, и насърчаването правата на човека от страна на различни движения, на различни правителства и на гражданското общество. Тези колективни действия бяха задължителни, за да има напредък в опазването правата на човека. Независимо от значителния напредък, от намаляването на бедността от 90-те години нататък, неравенството вътре в отделните държави се увеличи. Там, където неравенството бе намалено успешно, независимо от това си остава едно високо ниво на неравенство все пак. Проблемът с неравенството заплашва а, да урони правата на човека, записани във Всеобщата декларация. Затова смятам, че намаляването на неравенството и защитата на правата на човека би трябвало да вървят ръка за ръка. Това трябва да бъде една единна битка – между другото, това е една от основните цели на програмата 2030 за устойчиво развитие. Институциите на Европейския съюз работят заедно за насърчаване на развитието на един свят, който почива върху международното право, правилата и многостранната политика. Нашата отговорност е ежедневно да защитаваме е, международните договори, които са правно задължителни като също време се изправяме пред нови предизвикателства. Днес искаме да се изправим пред стратегическите предизвикателства и възможностите. Трябва да си вземем следните въпроси. Защо тези права на човека са изключително важни за един свят, който се променя. Защо е важно да защитаваме активистите, които щитават правата на човека? що е то човешко достоинство и защо е важно това достоинство. Как можем по-добре да опазим всички права на човека, включително предизвикателството неравенство. Как да насърчаваме един наред, който почива върху правила, и в центъра на който е многостранната политика. Защо да насърчава международната отговорност и борбата срещу безнаказаността и защо това е изключително важно в този променещ се свят. И накрая, защо е важно да се говори положително за правата на човека по цял свят Искаме се да имаме отлична дискусия. Както казах, имаме много важни гости. Е, ще ги представям един по един. Започвам като давам думата за по 10 минути максимум на всеки един на Мишел Башеле, върховен комисар на ОНЕ за правата на човека. Заповядайте. Много ви благодаря, господин председател, уважаеми господин председател, господин Панцери, уважаеми членове на Европейския парламент, е, уважаеми членове на националните парламенти, парламенти, уважаеми господин комисар, уважаеми гости и представители на гражданското общество, правозащитници, колеги и приятели. За мен е чест да откликна на вашата покана да говоря тук от името на генералния секретар защото тук става въпрос за защита и отстояване на правата на всички хора В едни от са авторите на тази декларация казва, че това е историческо събитие, което тази декларация беше подписана с пълно единодушие и тя изразява ценностите, които всъщност са свързани с всеки един човек правото а, за живот, правото да живееш свободен и да изразяваш своята личност. Тази декларация за а, човешките права подобрява а, човешката история и живота на хората през последните 70 години за опазването на мира, за устойчивото развитие, за опазване правата на мълцинствата. Хората имат право да живеят свободно, а не в диктатури и да получат равни економически възможности за развитие. Във всеки един регион се забелязва развитие и прогрес след приемането на тази декларация. като имаме предвид контекст, историческия контекст, в който беше прията тази декларация. Холокост, Втората световна война и така нататък солидните институции, стабилните институции навсякъде, както и гражданското общество, всъщност помагат за разпространяване на тези прогресивни идеи. И по този начин в нашите общества хората се уважават взаимно. В много страни хората нямат право да изказват своето мнение, своята истина. Те са потискани. Нашите родители и а, баби и дядовци, а, преживели войната, сега ние навсякъде в нашите страни, в цялата планета, всички институции се позовават на тази всеобща декларация. През последните 70 години всъщност тази декларация е основа на различни правно обвързващи договори и споразумения. И по този начин държавите поемат ангажименти за споделяне на тези ценности. Когато в моето работно ежедневие аз виждам, че не е лесно да се посочат само положителните елементи през тези 70 години. Разбира се, че беше постигнат голям напредък, но трябва да продължим да работим. Скъпи колеги, и приятели. Аз мисля, че човешките права наистина имат голяма сила и те водят до огромни промени. Всички ние обаче трябва да се дадем сметка а, за това, че ситуацията се полари... поляризира именно към днешен момент. Конфликтите по света водят до страдания и хората са принудени да мигрират, да напускат дома си. Много етнически а, мълцинства и религиозни общности са подложени на страдание. Правозащитниците, много правозащитници са хвърлени в затвора или са убити. Постигнатият напредък на много места, за съжаление, е уронван. принципите в независимите институции, като например свобода на словото и на изразяването, не се спазват на много места. Забелязваме увеличаване на омразата към журналисти, към религиозни общности. Така че ние трябва да се борим срещу тези нови тенденции, да приобщаваме различните а, общности, като например ромите, бедните, възрастните и трябва да а, гарантираме техните права. и се надявам, че ние ще успеем да постигнем 23-та програма за целите за устойчиво развитие и то навсякъде по света не трябва да забравяме всъщност последствията от климатичните изменения, които водят всъщност до доста напрежение на различни места по света. Трябва да гарантираме един многостранен подход, който, с който да се справяме пред новите предизвикателства. и на наша страна, наша помощ идва, разбира се, международното право на човешките права. Съдебната независимост, свободата на словото, изкуственият интелект ни дават възможност да приобщим цялото общество – защото всички тези предизвикателства са а, за всички нас на социално, културно, политическо, историческо ниво. Така че ние трябва да обединим усилия а, в а, рамките на международното право за човешки права. И до момента всъщност ние трябва да признаем нашите постижения, като същевременно и проблемите и натиска. Част от тези проблеми е а, именно международните стандарти да бъдат по-лесно разбрани а, и да бъдат възприяти от политиците, за да може всички хора да се възползват от защитата на човешките права, както Фредерика Могерини спомена. А, ние също сме а, убедени, че трябва да показваме положителни примери, които да вдъхновяват а, обществото и да а, направят обществото ни по-силно изплутено. И за да продължим напред, разбира се, ние всички трябва да правим компромиси и трябва да се обединим. Правителствата, държавите, институциите, частния сектор, гражданското общество, мъже, жени и деца, всички ние. Трябва наистина да положим повече усилия и да приобщаваме мълцинствата, мигрантите. И трябва да посочим по-ясно предимствата от ценностите на Декларацията за човешки права, които въжат за цялата, за всички хора. Необходимо е за целта да проявим повече смелост Европа отстоява от години човешките права, социалните права и социалната справедливост. Тя е мотор за политиката на правата на човека и то в цифровата ера. Така че тези принципи трябва а, да бъдат в основата на културния диалог. Трябва да създадем културата на взаимно уважение и днес а, ние празнуваме хартата за правата на децата също така, защото децата от всички региони по света, нашите деца, да имат възможност да растат достойно и равнопоставено като членове на цялото човешко семейство. Само преди 70 години беше положена именно основата за мир, справедливост в света. Благодаря ви. Грация, грация да Благодаря. Благодаря за това важно изказване. Сега давам думата на госпожа Фатубан Суда прокурор в Международния наказателен съд. Заповядайте. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, ваши превъзходителства, представители на гражданските общества, госпожи и господа. В началото искам да изкажа своята сърдечна благодарност на Европейския парламент и в частност на неговия председател, негово превъзходителство господин Антонио Таяни, както и на председателя на подкомисията по човешки права и на настоящата дискусия господин Пьер Антонио Панцери за това, че организираха тази конференция и за това, че ме поканиха да се изкажа. За мен е чест да се обърна към вас. Тук има толкова много височайши гости, които заедно представляват едни от най-големите постижения и едни от най-големите ангажименти спрямо универсалната защита на човешките права и по отношение на световния ред, който да се основава на конкретни правила. Днес отбелязваме една от най-важните годишнини. Тази година, наред с 100 годишната от края на Първата световна война, Става дума за 70-та годишнина от приемането на Всъщата декларация за човешки права, както и конвенцията посветена на геноцида, както и 20-та годишнина от римския статут на Международен наказателен съд. И съответно имаме една чудесна възможност да помислим за това какво се случва с човешките права, какви са предизвикателствата, пред които сме изправени, когато се борим за защитата на съществуващите стандарти и каква е ролята на е, международното наказателно правосъдие, когато става дума за защитата на човешкото достоинство. Международен наказателен съд не е съд по човешките права, стрикто сенсо, но той е изключително важен за защитата на основните права. След Втората световна война човечеството се възстановяваше от катастрофалното разрушение и от невероятното, неописуемо насилие. След толкова много жестоко жестокости международната общност започна с един невиждан до тогава призив за правосъдие, за да се гарантира, че никога повече няма да има такива зверства. Хората се обединиха, за да създадат един по-добър свят, като а, отчитаха нуждата да се защити човешкото достоинство, както и необходимостта да се прекрати безнак наказаността. Ето защо се появи и международното право в областта на човешките права и международното наказателно право. 70 години по-късно в Съобщата декларация за човешките права остава конституционната основа, що се отнася до международно признатите норми в областта на човешките права. Съдебните процеси от Нюрнберг и Токио създадоха една парадигма, която зададе пък една култура на поемане на отговорност за жестокостите. Трябва да споменем естествено и в последствие шокиращия геноцид, който се случи в Руанда, в бивша Югославия. Стана ясно, че човешките права продължават да бъдат потъпквани, осквернявани и бича на войната все още подаваше своето грозно лице. Съответно нямаше как да има мир без да бъдат подведени под отговорност от тези, които носеха отговорност. Европейския парламент е много важен е, и беше много важен, що се отнася до политическата воля, демонстрирана в средата на 90-те години е, в подкрепа на римския статут. Е, от тогава насам Европейския парламент подкрепя МНС постоянно. Съда, освен това, се ползва с решителната подкрепа на 27-те държави членки, които са страни по римския статут. Всичко това е много важно. Тъй като Римския статут създаде една система на международно наказателно правосъдие, която се основава на ключовите понятия за допълняемост и сътрудничество. Тези черти превръщат римския статут в една уникална динамична структура, в която съда, наред с други действащи лица, взаимодейства както в двустранен, така и в многостранен план. Всеки ден в света ние ставаме свидетели на много зверства, на престъпления, които се случват на всички континенти и понякога се наблюдава и ефекта на доминото. Човешкото страдание е неописуемо. Всяка година безкрайно много деца, жени, мъже или са засегнати, или падат жертви на невероятно насилие – много от тях стават жертви на трафик на хора. В този контекст моята служба изпълнява все по-добре своя мандат и по-настоящем ние разглеждаме престъпленията и зверствата, които се извършват във всички части на света. Украина, Нигерия, Колумбия, Венецуела, Палестина, Филипините, Бангладеш, Миянмар. Идеята е когато ситуацията позволи, да започнем разследване, като караме националните органи в тези страни да се заемат с тези престъпления, когато е възможно. Освен това, поисках от съдиите в рамките на МНС е, да ми дадат е, разрешение да разследваме случващото се в Афганистан. Освен това, продължаваме с събирането на доказателства за престъпленията, извършени в Грузия и Бурунди. Продължаваме да работим по случващото се в Централна Африканската република, Либия, Уганда и Кот Дивуар. Освен това, вече успяхме да осъдим извършителите на зверства в Демократична република Конго и Мали. В допълнение към дейността, която извършваме сега, имаме заповеди за арест срещу 15 лица, срещу които има Обвинения, за които има основания да се вярва, че са извършили престъпления по силата на римския статут. Не е лесно да се арестуват съответните лица и не е лесно те да бъдат предадени на съда. Ето защо трябва да се укрепи римския статут, защото искаме жертвите наистина да бъдат защитени. Миналата седмица Господин Якатом беше предаден на МНС. Твърди се, че той е извършител на сериозни престъпления в ЦАР. Всъщност, не само една институция може да допринася за просъществуването на Международния наказателен съд и правосъдието в международен план не е обект само на действията на най същата институция. Ние не можем да работим сами. Зависим от политическата, дипломатическата, оперативната и финансова подкрепа от страните и техните партньори. Сътрудничеството е необходимо, за да се повиши осведомеността за МНС. Необходимо е освен това, за да може да се увеличи броя на страните, които се присъединяват към МНС както и към други институции и конвенции. Сътрудничеството е необходимо, за да се изгради по-голям капацитет в самите държави, за да може те самите да се справят с престъпленията, свързани с зверства във вътрешен план и за да може да няма безнаказаност. А това може да се случи само ако има по-добра координация, ако се споделя експертен опит и информация. Международното наказателно правосъдие е глобален проект и ползите за човечеството трябва да се изглеждат в тяхната цялост. Всички ние имаме отговорност да работим за постигане на целите на международното наказателно правосъдие. Престъпленията в международен план се усъвършенстват. Света вече е глобален, той е цифровизиран и ние трябва също да се променим. Ние се опитваме да откликнем на предизвикателствата на днешния ден. Опитваме се да увеличим своя капацитет, да събираме доказателства чрез нови технологии, чрез нови научни е, постижения. Например, е, заповедта за арест на господин Махмуд Мустафа Босаф Алверфали е, се случи тази заповед успя да бъде издадена, тъй като използвахме видеодоказателства и доказателства от социалните медии. Естествено, може много още да се направи. Много организации днес разполагат с уникални познания по много различни въпроси, с които ние се занимаваме. Съда не може да действа навсякъде на място. И ето защо Данните и цифровите доказателства, които се събират от други организации, са много важни за нашия успех. Ние работим с различни организации на място с цел сътрудничество. Благодарение на това партньорство и сътрудничество можем да събираме доказателства и съответно да започнем работата по престъпление, както и да ограничим проблема с давността. Уважаеми госпожи и господа, Днес отбелязваме 70-та годишнина от Всеобщата декларация. И знаем, че всеки човек има достоинство, всеки човек има универсални права и те трябва да бъдат защитени. Не можем да приемем жертвите на най-ужасяващите престъпления да страдат мълчаливо. Не приемаме освен това, извършителите да не бъдат изправени пред закона. Както каза върховният представител Федерика Могерини на този форум на 13 септември тази година, когато жертвите се чувстват обезправени, когато престъпниците се ползват от безнаказаност, е, тогава и много трудно има помирение. Ето защо изправянето пред съда е много важно, за да се установят основите на мира. Аз съм съгласна с нейния призив да работим, за да укрепим глобалните институции и да изградим една по-силна и по-ефективна многостранна система. Имаме нужда от организации, които работят в трансграничен план, в служба на човечеството. МНС е правен инструмент, към който може да се обръща цялото човечество, инструмент за правна защита. Трябва да се вслушаме в постановлението на Римския статут. Неговия преамбил казва, че всички хора са обединени от общи връзки. И освен това се казва, че тази деликатна мозайка може да бъде разбита във всеки един момент. Чрез извършването на огромни престъпления, които са транснационални по своя характер. Аз ценя високо подкрепата на Европейския парламент, на депутатите и на всички от тези, които вярват в МНС. Нашата задача не е лесна, но продължаваме да работим за своя мандат и сме обединени в борбата срещу безнаказаността. Уверена съм, че всички заедно можем да създадем един свят, в който има по-малко конфликти, свят, който гарантира респект за всички жители, независимо къде се намират в света. Благодаря ви за вниманието и съм готова да продължа взаимодействието с всеки един от вас. Благодаря. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Сега давам думата на Ставрос Ламбрини, специален представител на Европейския съюз за правата на човека. Много благодаря председателю, Антонио. Скъпи приятели, ние сме човешки същества, не сме животни. Не може да ме ритате. Не може да ме убивате, не може да ме хваляте в затвора. Не може да ме третирате като животно, защото не ви харесвам. И това е защото имам човешко достоинство. Това е нещо съвсем простичко и това се казва в тази всеобща декларация преди 70 години. Имаме човешко достоинство. И ако погледнем която и да е култура, която и да е религия, система, регион в света, ще установим, че това създава, това всъщност е в сърцевината на вярванията им. Навсякъде по света човешкото достоинство е част от философията на живота на хората. Онези, които се опитват да потъпкат правата на човека, авторитарните режими никога не са харесвали правата на човека, диктаторите също, популистите също, силните на деня, онези, които искат да превият хората, да сложат на колене институциите, тези хора не понасят толерантността, не понасят приобщаването, не понасят върховенството на закона. Искат да ни разделят, искат да ни накарат да се мразим, искат да ни накарат да се гледаме с омраза. Омразата на животни. Ще им позволим ли? Европейският парламент казва не. Европейският съюз казва не. Казваме не вече от години. Казваме не, независимо, че ние не сме перфектни, идеални, независимо от трудностите по света по насърчаването на тези права. Казваме не, независимо от факта, че онези, които идеологически се борят с правата на човека, стават все по-добри в експорта на лошите си практики и начин на говорене към другите. Много често при посещенията си чувам защо Европейският съюз точно повдига въпроса за правата на гейовете и лесбийките. Погледнете какво мисли общественото мнение в нашата страна на хората. Тези хора не се харесват. Що говорите за смъртното наказание? Вижте какво казват хората в нашата страна. 90% от хората искат смъртно наказание. Защо идвате тук и повдигате всички тези неприятни въпроси? Защо не седнем и да не поговорим за пари? Нещата, които ни обединяват. Отговорът ми много често е, ако искате да говорим само за пари, сте на грешната среща с грешните хора. Е, има хора, които знаят е, всичко това, но ние приключихме с една от най-кървавите войни е, по света и 70 години по-късно, когато отбелязваме и всеобщата декларация, ние сме най- мирната част на света и най-проспериращата част на света. Ние тук в Европейския съюз. Защо? Защото решихме да строим единствено и само на основата на човешкото достоинство. Всичко останало е построено върху плаващи пясъци и може да пропадне всеки един момент – така че, ако искате да работите с нас, трябва да работите в сферата на правата на човека. Има и друга причина, а тя е, че всеки, който се бори, както каза Мишел, за всички тези хора по света, репресираните, изолираните, тези, които биват третирани като животни, включително НПО по света. So. Всички, които правят това, не защитават просто едно мълцинство тук или там. Ние защитаваме едни мирни, интегрирани общества, защото всяко едно общество по света се гради на базата на това как се отнася със своите мълцинства в една зала, в която сте в мнозинство, защото да речем сте от същия пол и си мислите, че заради това е окей да се обърнете и да репресирате другия пол, който е в малцинство. В същата тази зала, в вашето мнозинство, вие сте мълцинство, самия вие. Може да сте мълцинство заради политическото си становище, може да сте в мълцинство заради половата си ориентация, или пък заради уврежданията си или религиозните си убеждения. Моментът, в който се превърнете в мнозинство и решите, че може да използвате това, за да се третира някой друг като животно, е момента, в който се отварят вратите към ада. Отварят се портите на ада, защото ние всички сме част от малцинство. Федрика Могерини спомена, че на тази годишнина от Съобща декларация, ние и много други държави в Нью Йорк решихме да изпратим положително послание. Защо? Защото всички тези, които нарушават правата, от години вече ни казват, че правата на човека са отчаяно начинание, че всички ги нарушават, защо тогава и защо повдигате този въпрос? Вижте се, вие, европейците, вие имате проблеми. Погледнете цял свят. Те не казват това, тъй като имаме предизвикателства, хайте да се съберем и да ги преодолеем. Не. Те го казват, за да ги оставим на мира. Оставете ме на мира и ние ще ви оставим на мира, казват. Те искат да накарат да се намразим, да ни разделят, но искат също така да ни накарат да се отчаяме от правата на човека и да си кажем не работят. Не е вярно. Те работят всеки ден в годината работят. Мишел, Паршиле, Ату, Бенсуда, всички в тази зала до момента ви казват, че имат опит и примери за промяна заради правата на човека. Тези 13 държави го направиха в Нью Йорк. Те излязоха с конкретни истории за правата на човека, посредством които насърчиха економическото развитие в своите страни, насърчиха устойчива сигурност, насърчиха правата на жените и устойчивите общества. Тунис конкретно говори за новото си законодателство, което защитава жените от насилие и силното гражданско общество го постигна там заедно с правителството. Буркина Фасо говори за Презиметра, една програма, в която 19 НПО извършват мониторинг върху това как президента извършва економическото развитие в страната, за да са сигурни, че е справедливо, че няма корупция в една програма, която почива върху един голям меморандум за разбирателство. Не просто празни приказки и ала-бала. Правителството е подкрепило този проект и се е съгласило да бъде обект на мониторинг, защото е решило, че не се страхува да работи с гражданското общество и да е обект на мониторинг. Установило е, че работата с това гражданско общество ще подсили възможността за развитие. В тази зала в Нью Йорк ние обещахме да работим заедно с ООН и с специалните докладчици на ООН и да имаме свои практики за правата на човека, които да бъдат обект на мониторинг. Приехме тази многостранна система, приехме върховенството на закона, не върховенството с закон или онези, които решават да си прокарат някой закон, който е тяхна полза, дори да нарушава международното право или всеобщата декларация. Това е върховенството на закона. И в тази зала ние поехме ангажимент да работим с гражданското общество ежедневно, дори когато сме на различни мнения. Правителствата често са на различни мнения с гражданското общество. Много често, когато НПО идват да се срещнат с мен, то не е за да дойдат и да ми кажат работиш страхотно, прекрасен си. Не. Обикновено идват да ми кажат, че нещо бъркам. И това не е проблем. Може да не съм съгласен с тях, но тази свобода и тази откритост да говорим един с друг ни дава възможност да се погледнем в огледалото и да се опитаме да бъдем по-добри. Тази зала ние поехме ангажимент да продължим да а, правата на човека и тяхното изпълнение, тъй като никъде няма идеално такова. Нека да ви предупредя това, което лошите се опитват да не карат да направим, да попаднем в два капана. Единият е интелектуален, другият е психологически. Интелектуалният е, че се опитват да ни убедят, че защото правата на човека са отчаяно начинение и защото никой не е перфектен в това отношение, следователно някакси всички сме идеално всички сме неидеални и то по в еднаква мярка. Така е, никой не е идеален в изпълнението им, но има разлика между онези, които са създали институции като независими сидилища, или институции правата на човека или независима преса, независим парламент като този, които винаги, които винаги ги принуждават да работят по-добре в правата на човека и онези, които ги нарушават без никой да им пречи, без някой да ги ограничава. Има разлика между тези две групи. При тази причина Европейският съюз отделя толкова много време и за да критикува публично и частно, четири очи, а, нарушенията на правата на човека от държави, които извършват такива, но и да работи съвместно с всички онези, които са готови да работят с нас, за да изграждат съдилища и независима преса, както и институции за правата на човека, механизмите, които създават стойности. Нека да приключа със следното. Споменах в самото начало, че има хора, които не обичат правата на човека, които се опитват да ни разделят, искат да се мразим – но трябва да отстояваме. Има един цитат на Нелсън Мандела и аз ще цитирам него. Моят цитат е следният. Никой не се е родил мразайки. Никой не мрази, когато се ражда. Ако можеш да бъдеш научен да мразиш, може да бъдеш научен и да обичаш. We have... Имаме. Всъщност, имаме много опит в това. Учили са ни да мразим по цял свят. Но, ако всички в тази зала, членове на парламента, НПО, правителствени е, представители, е, носители на наградата Сахаров, ако всички си тръгнем с ангажимента да спрем това, да не се мразим, то тогава можем да се превърнем в един свят, който обича повече. Мръсна дума ли е това? Ние толкова години говорим за правата на човека, говорим за правните инструменти и това е вярно. Има правни инструменти. Но те са подписали такива декларации. Но в този процес, може би сме загубили възможността да комуникираме с хората по места, с обикновения човек по начин, по който той да ни разбира. Това помага да разберем защо тези ценности са нещо допълнение на законодателството, защото нямаше как да има законодателство, ако нямаше ценности. Аз не се срамувам да говоря с страст за правата на човек, макар че искам да създам повече любов, повече обич. Няма да позволя на онези, които ни мразят и искат да ни разделят и да спечелят. Ние всички няма да им позволим. Не бива да го правим. Благодаря ви. Grazie. Грация, Ставрос. Благодаря ти, Ставрос, за изказването. Сега ще дам думата на госпожа Емили Орайли, която е европейския омбудсман. Заповядайте. Uh, благодаря, господин Панцери, дами и господа. За мен е чест да говоря днес тук пред вас и благодаря на Европейския парламент за отправената покана към Европейския омбудсман по случай 70-та годишнина от тази декларация, която представлява, разбира се, основата на нашите човешки ценности. Този документ, разбира се, не може да бъде нещо статично, защото той се движи. Той е жив организъм, тъй като членовете, тези текстове се четат от различни гледни точки, от, раз, имайки предвид различните предизвикателства, базирайки се на основните ценности. Създаването на Европейския, службата на Европейския омбудсман беше е, голямо постижение през последните години. Основната роля на омбудсмана е да защитава гражданите от е, злоупотребата с държавна власт, е, особено когато държавата е, е, създава закони и е, правила. Когато става въпрос за дисбаланс между гражданите и е, и държавата. И това е омбудсмана е всъщност представлява една мека власт, е, за да идеята е да администрацията, всъщност да, държавните органи да приемат препоръките на омбудсмана. И Разбира се, когато нашата работа не се отчита, то това е червен сигнал а, за това, че всъщност не се спазват основните а, права. Някои от омбудсманите в Европа, както и в други части от света, имат а, конкретен мандат за човешките права. Но а, аз като омбудсман в Ирландия и сега по-настоящем като европейски омбудсман избягвам да употребявам а, формулировката човешки права, когато предлагам препоръки на държавния органи, защото те понякога казват, че а, а, решения, които се базират на правата на човека, са трудни а, да бъдат прилагани на практика и може да бъдат и скъпи. Когато говорим за административни грешки или процедурни пропуски, а, ние разбира се трябва да си дадем сметка, че става въпрос за основните права на граждани. Гражданите трябва да бъдат третирани а, а, по, по смисъла и духа на а, Всеобщата декларация за правата на човека. Когато получавам а, жалби от граждани, е, те са свързани с различни проблеми, като например за това, че европейското законодателство е непрозрачно или е, неразбираемо, за това, че има конфликт на интереси и е, разбира се, ние изготвяме различни разследвания базирайки се на Европейската харта на основните права. Някои от тези а, проблеми, разбира се, може би се забравят на ежедневно ниво, но те остават в сърцето, в живота на всички а, нас и те остават невидими. Посредством мрежата на европейските омбудсмани, чието председател съм аз, аз работя усилено с различни колеги и по този начин ние обединяваме усилия за видими резултати за европейските граждани, които и могат да се отразят положително и на международно ниво. Ние направихме разследвания, като например за работата на Фронтекс и държави членки, които третират по специален начин неуспели търсещи обежище, връщайки ги в техните страни. Или като, например, износа на кредитни застраховки – за защита на инвестициите е, в е, страни, е, които са нестабилни, което може да разбира се да бъде в конфликт с правата на човека. И аз мятам, че ние всъщност трябва да си дадем сметка за това, че в наши дни правата на човека се нарушават не само извън нашите страни. Аз заедно с моите колегите, колеги, разбира се, се опитваме да лобираме за правата на човека в рамките на ЕС и извън Европейския съюз. Това е, разбира се, в полза на публичния сектор, цифровата економика, общественото здраве, за да получим в крайна сметка видими резултати, а не да от, отстъпваме от правата на човека. Разбира се, че тази работа и нашата работа в частност има своето отражение в публичния и в частния сектор. И в 21 век, разбира се, това трябва да се счита като, да се разглежда като право на човека. Важно е, например, да се а, види каква е връзката между лобирането а, на, например, на а, тютюневия сектор в Брюксел и отраженията върху а, общественото здраве. Или пък, например, лобирането а, в Брюксел от страна на автомобил, а, автомобилния сектор и укривайки, разбира се, отрицателните а, дизелови е, емисии и съответното отражение върху общественото здраве. Днес светът е много по-сложен и по-силно взаимообвързан, отколкото през 1945 година. Решения, взимани в Брюксел и Вашингтон, се отразяват на много други места в, на планетата. Неочаквано и а, като например решенията за дерегулиране на банковия сектор в Штатите доведе също така и до банковата криза в Европейския съюз и на други места като например инвестирането в нестабилния жилищен пазар в Штатите се отрази върху и увеличи кризата от двете страни на океана. И това бяха отражения които се забелязват и до ден днешен на политическо, социално и економическо ниво. Отеглянето от политиката за климатични извинения в щатите, например, съм убедена, че ще се отрази а, и върху политиката в други части на света. И влушаването на а, околната среда и а, селското стопанство се отразява също така, а, принуждава а, хората да емигрират, което пък се отразява социално и политически а, в страните, не, на други страни, а, а също така и в развитие страна, а, развитите страни. И разбира се, това води до миграция, която а, ние смятаме тук, че тя не е свързана с нашите действия но ние не можем да избягаме от всички тези последствия. Важно е, че да отчетем тази взаимовързаност на нашите действия и да си дадем връзка, сметка, че има връзка между решенията взети в една част от света и резултатите постигнати в друга част от света. Моята служба предприема различни а, разследвания, като например търговски, посттърговски споразумения а, в Европейския съюз и други части на, на света, като за нас е важно да гарантираме а, изпълнението на тези търговски решения, те да бъдат съвместими с а, правата на човека. като разбира се се следва основния принцип в, в договорите за недискриминация. Като омбудсман ние се опитваме да гарантираме баланса между граждани и администрация. Универсалната общност на омбудсманите е горда с ролята си и работата си до момента, която е, е в е, духа на Всеобща декларация за правата на човека. Благодаря за вниманието ви. Е, и аз ви благодаря. Сега давам думата на Петрик Гаспар, който е президент на фундацията Отворено общество. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички гости, експерти и на всички гости. Тук сме в една общност, защитаваща човешките права. Горд съм, че представлявам гражданското общество. Аз идвам както с скромността си, така и с желанието да ви кажа, че се налага да действаме спешно знаете, че когато един известен защитник на човешките права беше в затвора, той призова всички нас да действаме с една изключителна готовност. Готовността трябва да бъде демонстрирана в местен план. По време на приемането на декларацията, за която говорим, Елено Рузвелт запита следното. Къде започва защитата им? В мястото, където живеем, в къщи, в училище, в службата, в местната общност. Нашата организация подкрепя гражданското общество на място – в Сиера Леоне, например, в Армения, където помагаме на протестиращите, в общностите в Чехия, които търсят право на образование. Беше казано, че положението с човешките права не е розово в света. В този критичен момент правата се разглеждат като един абстрактен юридически принцип. На тях не се гледа като на нещо изключително важно за хората, които са част от една общност. В страни като моята политиката се променя главоломно и в много страни сега се случва точно обратното. Правата не се зачитат, а тези страни в миналото са били водещи в областта на защитата на човешките права. В някои страни много права, които са дадени в миналото, се премахват. Вярва се, че победителя има право на всичко. Солидарността се подкопава, подкопават се правата на ближния. Репресивни правителства намират нови аргументи за да ограничат правата и действията на онези, които се борят за човешки права. Тук в тази зала има много хора, които могат да се похвалят с много положени усилия за защита на човешките права. Предизвикателствата, пред които сме изправени по-настоящем са огромни, обаче трябва да демонстрираме своята лидерска роля пред младите хора, които приемат правата за нещо дадено. Те не осъзнават, че за правата трябва да се блюсти ежедневно. И освен това искаме да отдадем дължимото и на онези, които не могат да се присъединят към нас днес, защото не са получили виза, защото им е забранено да пътуват, защото им връщат за това, че са се изказвали на международни форуми. Над 300 работници са убити само в тази година. Искам да спомена, например, Осман Кавала в Турция. Един борец за човешки права, който беше хвърлен в затвора за това, че защитава човешките права. Аз съм тук, за да говоря и за 30 протестиращи от Южна Африка, които бяха арестувани преди няколко години. Вчера обаче Конституционният съд на Южна Африка постигна едно впечатляващо историческо решение, а е именно правото на сдружаване. Трябва да отчетем, да дадем дължимото на всички тези хора. Отбелязваме 70-та годишнина на всеобщата декларация има все повече политически лидери, които говорят а, мъгляво за човешките права те говорят за тях в форуми, в зали като настоящата, но не се изправят защита на правата, когато те са изправени на риск. Има три неща, които са много важни, за да има лидерство и визия. На първо място трябва да се защитят правата и защитниците на правата. На второ място трябва да има ясна политическа визия за правата, особено такава, която да кара правителствата да се чувстват неудобно и на трето място трябва да се развие език и тактика по отношение на правата. по настоящен властва един нов наратив. Правителствата искат да оправдаят злоупотребата с правата. Те представят гражданското общество и НПО-тата като проблема. Те говорят срещу критиците, срещу социалните групи. Много от тях са определени като чужди агенти. Създават им се все повече юридически пречки. Много от тези усилия от страна на правителствата в крайна сметка ще не вредят на правителствата. Не може да ограничаваш правото на изразяване. Активизма в Русия, например, активистите в Русия са сериозно заплашени, защото говорят срещу клептократите. В Никарагуа Например, хората надигнаха глас срещу решението на председателя Ортега да стреля срещу студенти. В Зимбабве можем да споменем критичните гласове срещу кражбата на държавни средства. Много солиден контрол се упражнява от страна на държавите върху медиите. Те се превръщат в рупори, в методи за пропаганда. Естествено, вдъхновявам се от работата на Мишел Башеле, новия върховен комисар на ООН за човешките права. Тя е изправена пред една огромна задача в заключителната си среща пред съвета за човешки права през юни беше казано, че само с безкрайен кораж можем да защитим онези, които се борят за човешки права. Има нужда от безкрайен кораж от името на политическите лидери. Трябва да се демонстрира коража, който демонстрират борците за човешки права. Например, в Унгария има хора, които говорят с обикновените граждани за това как заплахите срещу гражданските организации вредят на правата на обикновения човек. Тук има много представители на различни организации. Те, както и представители на правителствата, трябва да демонстрират готовност за действие. Четири неща бих препоръчал. На първо място трябва да се вземем с правителствата, които претендират за това, че ни защитават. На второ място трябва да защитим и да защитаваме все по-добре представителите на гражданското общество. Регионите, местните общности трябва да защитават гражданските организации, да ги канят, когато се взимат местни решения. Например, когато Осман Кавала беше арестуван, той получи известна защита. На трето място, когато говорим в Европейския парламент, а, говорим за ролята на Европейския съюз в неговата цялост. Член 2 от договорите говори за човешкото достоинство и за правата. следващата комисия ще влезе в сила през 2019 година. Накрая дружествата. Отговорните компании не може да процъфтяват когато има корупция и когато се застрасява застрашава човешкото достоинство и човешките права. Компаниите имат нужда от равни права, от човешки права, за да процъфтяват. Миналата година различни организации отделиха 40 милиарда за различни каузи. Ако погледнем обаче различните средства, които се отделят за подкопаване на ролята на борците за човешки права, говорим за над трилион и 300 милиарда. Всички ние сме изправени в защита на човешките права като стена. Не трябва да забравяме правата и на онези, които са онеправдани в интернет. Виждате какво се случва в Фейсбук, например. Е, в Фейсбук е, се наемат е, екстремисти, които да усмиват нашия основател Джордж Сорос. А да не говорим, че Фейсбук има платформи, които разпространяват дезинформация, разпространяват информация, която подкопава демокрацията. В заключение искам да кажа, че а, вие сте гласа на хората в Европа. Европейския парламент трябва да пледира защита на човешките права, особено светлината на предстоящите избори през 2019 година. Преди месец-два вие взехте смелото решение да подведете подговорност Унгария за нейните действия. Подновяването на плана за действие на Европейския съюз в областта на човешките права показва, че Европейския съюз наистина е готов да действа решително. В заключение искам да кажа, че нашата колективна визия включва създаването на общества, които са сигурни, равни, Визията не е достатъчна обаче. Трябва да говорим с ясен глас, да използваме нови тактики и подходи. Само по този начин стотната годишнина на тази декларация ще бъде повод за празнуване. Само по този начин ще се осъществи визията на Еленор Рузвелт. Нека, когато говорим за човешки права, да се погрижим, че човешки елемент се връща обратно там. Напълно съм съгласен с тази идея че трябва да се преборим с тази стена, която е изправена пред нас и ние не трябва да имаме предразсъдъци. Не възразявам. Напротив, точно в тази посока трябва да се работи. И така стигнахме до този момент. Имаме няколко минути, за да чуем въпроси или някакви изказвания. Сега имаме две малки изказвания на две деца от Инецев Елиза и Иван. Ще дам думата първо на Елиза. Заповядайте. I am Eliza. From... Казвам се Елиза и съм италянка. Притеснявам се за случващото се с децата в Сирия и Либия. Налага се да напуснат домовете си. Част от тях биват убити. Ако аз бях в а, такава ситуация и живеех в а, война, щях да търся безопасно място. Както е записано в Всеобщата декларация за правата на човека, всички хора трябва да живеят мирно. Следователно, задавам въпрос на мис Мишел Башеле. Как Европейския съюз и ООН могат да направят така, че децата да не страдат? Грация. Благодаря, Иван. Медами и месье, бонсуар. Добър вечер, дами и господа. В интернет прочетах една статия, която много ме впечатли. Става дума една статия за домашното насилие, особено срещу момичетата. Бях потресен от факта, че има толкова много насилие И много хора знаят за това. И че момичетата се чувстват виновни за това, че са станали жертви. И за това искам да ви попитам какво мислите за това. Вие играете своя роля в организациите, които представлявате. Като хора, какво бихте направили, ако знаете, че има момичета, които са жертви на насилие? Ми сембрано две domande molto... Много ясни въпроси бяха зададени. Сега за две минути, не повече. 4-5 изказвания ще чуем от НПО или депутати в залата. Ще започна с Сускинтин от Белгийския сенат you, Mr. President. I would like to... Благодаря, председателю. Първо искам да благодаря на господин Гаспар за това, че ни припомни какво се случва с Осман Кавала, който от година е в затвора, чисто и просто, защото иска да подкрепи Организация защита на правата на човека в Турция и по този начин се подчертава сложното положение на правата на човека и НПО в Турция и както уронването правата на човека в тази страна. Също искам да подчертая потребността от ефикасно сътрудничество между многостранните организации, парламентите, Европейския парламент, националните и НПО. И също искам да подчертая, че много се впечатлих от казаното господин Лабринидис. Той говори за факта, че ако си научен да мразиш, може да бъдеш научен и да обичаш. Точно това чух и вчера, когато имахме палестинец и израелец при нас. Всеки един от тях бе загубил дъщерята си, дъщеря си от насилието. Там бяха заедно с 600 семейства от Израел и Палестина, които се опитват да се помирят. Това стана пред стотици белгийски млади хора. Това е един урок, урок за бъдеще. И исках да го подчертая. Благодаря. Thank you. Uh, е, ora Ишалид Ибраим, е, Gulf Center for Human Rights. Сега от Центъра за правата на човека. Заповядайте. Thank you, Mr. Chair. Uh, and... Благодаря, председателю, че ми давате тази възможност първо искам да призова Европейски съюз напълно да изпълни указанията на Европейски съюз защита на правозащитниците. Правозащитниците в моя регион биват третирани по-зле от престъпниците. Са обект на турмоз, включително измислени обвинения, изтезания, дори изтезания вътре в затворите – Важно е Европейският съюз да положи всички усилия, за да направи така, че да бъдат освободените правозащитници в целия регион. Ще кажа някои имена. Самар Бедауи, Насима Саде, Валид Абу Хайр, Раев Бедауи, доктор Мохамед Алкахтани, Сауди Арабия, Ахмед Мансур, ан доктор محمد الركن Юнайтед Араб Емарат, Наби Раджаб, ан Abdelhadi Al-Khawaja Бахрейн, ан ол както и всички други задържани активисти в целия регион. Ако се хвърлят затвора всички гласове на мира, само терористите ще извлекат полза от това. Когато говорим за гражданското общество, бих казал, че не остана повече такова място. То няма как да намалее повече. Нужни са необходи... незабавни действия защита на правозащитниците, в много региони по света. Важно е Европейския съюз да бъде проактивен, а не само да реагира, когато говорим за такива нарушения на правата на човека, включително убийства на журналисти и посланици. Говорим за хората в Йемен също. Изключително важно е да се спре продажбата на оръжие за Саудитска Арабия – ние ще продължим да работим мирно, но имаме нужда от подкрепа на Европейския съюз, ООН и всички други институции. Благодаря председателю. Симона Суриано, депутата... Симона Сируяно, италианска депутатка. Си, салве, грация. Благодаря. Благодаря ви за тази възможност, която ми давате днес и сутринта, и днес след обяд да съм на това мероприятие на много високо ниво, което дава много практически решения. 70 години минаха от Декларацията за правата на човека и все още продължаваме да обсъждаме какво е направено и какво още можем да направим. Предизвикателствата са все по-коварни в този цифровизиращ се свят – и затова някои принципи много се усложняват и трудно биват изпълними. Трудно е понякога дори да се намери границата, т.е. границата между справедливото или правилното и грешното. Италия по ангажименти има много инициативи, които се насърчават и от, всеобщата, от общ, световната общност. Европейската Всъщност аз съм част от камерата на представителите, имаме комисия, направихме различни анкетни комисии, свързани с равенството на половете и насилието срещу религиозните малцинства. Също имаме анкетни комисии за международната търговия. Нека да не забравяме, че когато започне международна търговия с някоя държава, това може да промени национално законодателство и с това да се ограничат социалните и граждански права. Ще започне също и една комисия да работи за правата на човека при нас. Искам да припомня, че Италия бе избрана да е част от Съвета за правата на човека на ОНЕ с единодушие. Опазването, превенцията на правата на човека са изключително важни. Нужно е да се работи не само в сферата на правата на човека, но и най-общо и на а, социалната система и на много други места. Ние в Италия въвеждаме мерки за преразпределение на богатството, за да преодолеем пълната или абсолютна бедност. За съжаление, все още при нас има такава абсолютна бедност. Искаме да въведем справедлив достъп до работа, еднакво ниво на достъп на всички. Това са част от мерките, които въвеждаме. Искаме също да се борим и с конфликта на интереси. Всичко това върви в посоката на опазването правата на човека. Правим важни стъпки напред при изграждане на някои от тези принципи на практика. Вярно обаче, че предизвикателствата, както се каза, са много коварни. Нужно е Европейския съюз да работи в тази посока и то решително по социалните права, по гражданските права, които трябва да бъдат факт в Европа. Това ще помогне много на Италия, на държавите членки, за да защитат тези права. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Рафаел Шенуи Ладзан. Това е едно сдружение, което се бори срещу смъртното наказание, което представлява той. Благодаря. Аз съм изпълнителен директор. А, ние се борим срещу смъртното наказание и това е названието на нашата организация. Искам да кажа няколко думи за всеобщата декларация и какво тази декларация привнесе в света. Всеобщата декларация ни донесе два основни елемента, според мен. На първо място, това е началото на стандартизирането на правата на човека и на второ място всеобщността, т.е. идеята, че нещо може да бъде всеобщо. Искам да подчертая трети член от тази декларация. В този трети член се казва, че всеки има право на живот, свобода и сигурност на личността си. Това право на живот в този член 3 е началото на аболиционизма по света. Това е първата стандартизация на отмяната също на смъртното наказание. След приемането на Всеобщата декларация излезе ICCPR и втория протокол. След това Европейската конвенция, протоколи 6 и протоколите към Американската конвенция и много други протоколи. Искам да подчертая значимостта на тази всеобщност и всеобхватност на борбата срещу смъртното наказание, както и защитата на всички останали права на човека. На 10 октомври бях в Китай с много юристи, интелектуалци, както и съпруги на политически затворници. затворници. Всички правозащитници в Китай ме се обърнаха към мен с молба. Не позволявайте на китайските власти да говорят за права на човека и за специфичностите на правата на човека в тази страна или в онази страна. Моля, където можете, повдигайте въпроса за всеобщността на тези права, на правото на живот, което е единно навсякъде – и отмяната на смъртното наказание, свободата на изразяване, а правата на затворниците също. Човешките права са едни и същи в Иран, в Саудитска Арабия, в Китай, САЩ и Европейския съюз. Правото на живот е едно и също навсякъде също. Напредъкът по премяната, отмяната на, правното, на смъртното наказание е ясен. Вече над две трети от членовете на ООН не изпълняват смъртно наказание или на практика, или по закон. На 27 февруари тук, в тази зала, ще имаме откриване на конгрес срещу смъртното наказание. Каня всички ви. Каня всички ви е, тук в залата, отпред, е, които стоите, да дойдете на този конгрес, за да говорим за бъдещата е, стратегия за отмяната на смъртното наказание. Напредъка на правата на човека е такъв, защото работим заедно, включително парламентаристите, включително евродепутатите, дипломатите, активистите. Този конгрес също се финансира от Европейския съюз, Европейския парламент и Белгия и Швейцария. Благодаря на парламента. Мандела, my first Mandela... Цитирам и аз Мандела. Това са правилата на Мандела. Ставрус и аз ще цитирам. Моят цитат е Смъртното наказание варварски акт. То отразява животинския инстинкт, който има във всеки един от нас. Благодаря. Да. Un minuto per Manfred Novak. Една минута за Манфред Новак. Un minuto. Една минута само. Uh, thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Чухме до сега за върховенството на закона и демокрацията по света. Те се намират в дълбока криза след приемането на Всеобща декларация за човешките права. Много са причините за това, включая и е, нарастващите економически и социални различия. Те уронват социалното приобщаване, и сплотеността в нашите общества. Това увеличава радикализацията и екстремизма. Ние трябва да отстояваме човешките права. Това ще е възможно само ако се справим с основните причини, пораждащи тези кризи. И трябва на е, европейско и световно ниво да се придържаме към духа на Всеобщата декларация за правата на човека. Европейският съюз е основният политически и економически субект, който може да даде пример да покаже, че е възможен такъв поврат и че можем да отстояваме правата на човека навсякъде по света. Нашата външна политика е вкоренена в тези основни общи ценности. И смятам, че Европейският съюз може да даде още примери и по-добри примери. Първо, равенство и независимост на тези ценности, насърчаване на економически, социални и културни права, те да бъдат равнопоставени на политическите права и по този начин а, ние ще преодолеем економическия дисбаланс и да насърчаваме социално справедливост. Второ, нека да увеличим осведомеността а, сред обществата относно демокрацията и демократичните ценности и правата на човека. По този начин ще се увеличи любовта, както каза колегата Ставрос. Това означава, че трябва да положим а, а, усилия в образованието, а, съгласно а, текстовете в а, а, декларацията, вече е готов а, лагерът на а, правата на човека и ние в нашия парламент, разбира се, ще увеличим нашата дейност по отношение на увеличаване на осведомеността за човешките права. Благодаря, господин председател. Лиза, ми зададе въпрос какво можем да направим, за да гарантираме сигурността на децата. Това няма да бъде, разбира се, да се направи в а, а, нашите офиси. Тук става въпрос а, за работата извън а, офиса. Защото когато аз работя, разбира се, говоря и насъчавам разпространяването на правата на жените, на момичетата. Трябва да работим обаче в различни области. За това, че ние трябва да инвестираме в нашите деца. Да им предоставим образование, здравни грижи, от самото начало, в ранна детска възраст, защото те са бъдещето на нашите страни. И разбира се, по този начин ние ще гарантираме, че децата винаги имат какво да се хранят. Те са, живеят в безопасност и от политическа гледна точка и от социална гледна точка. Ние трябва да а, признаем, че ние, жените, носим отговорност. Не ме разбирате погрешно, и бащите носят отговорност, но жените, разбира се, трябва да имат много-много власт, за да им правомощие да гарантира защита безопасността на децата. И ние съвместно можем да помислим как да създадем по-големи и по-ефективни партньорства, как да обединим усилия, за да, бъдем, да, да, да дадем глас на безгласните. Много е важно, разбира се, сътрудничеството между правителствата, защото нашата роля е много важна, за да гарантираме правата на децата. Но това е възможно с общи усилия. Аз мога часове наред да говоря за това, но нямаме време, защото аз а, а, с много жар работя по тази тема. А, целите за устойчиво развитие трябва да бъдат постигнати. И в Катовеце, в Полша, ние можем да покажем добри резултати за климатичните изменения. Без работа и без резултати за климатичните измълнения няма да постигнем нашите общи цели, целите за правата на човека, над които надгражда нашата платформа, защото нито едно дете не трябва да бъде забравено. И аз няма да спра да повтарям това. Благодаря. Grazie, thank you. Клод Мораес, президенте. Благодаря, Клод Мораес, който е председател на Комисията за гражданските свободи. За всички свободи. Когато говорим за Европейския съюз, той има думата за заключителни думи. Thank you very much, uh, Antonio. Много благодаря, Антонио. Аз щях да си сложа слушалките, ама все пак разбрах толкова италиански. Да, скъпи Антонио, скъпи колеги. За мен това е необичайна задача сега. Между прочим, аз говоря с шотландски акцент, ако се питате. Да, виждам, че смеят малко по-късно, защото слушате превода. И, нека да ви обясня всъщност на Мишел Башелет. Мишел, нека да ви... Изчакате, изчакате за минутка да ви обясня защо, защо съм шотландец. Може ли да ви кажа? Всъщност, кога се запознах с правата на човека? Като е, знаете, нали, може би виждате, още през е, 70-те години, 78-ма година, брат ми и аз е, си бяхме в къщи и изведнъж родителите ми казаха, живеехме в Стърлинг, в Шотландия, може би знаете къде е това, и те казаха е, да знаете, че от нас ще останат е, хора които всъщност няма къде да останат. Те имат също деца. Тесните, техните деца са били измъчвани. Ние имахме голяма къща, между впрочем. Ние всъщност приехме беженци. И само до при няколко седмици всъщност аз тогава не знаех какво е мъчение. И тогава, през 78 година, тези деца ми обясниха какво означава да бъдат измъчвани и тогава разбрах какво означава права на, хор, на човека. И малко по-късно всъщност ми бяха подарили един плакат, който все още го пазя. И това, което а, ние знаем за беженците, като ние, като беженци учили през 70-те години, но аз ви познавам, тогава не ви познавах. И а, аз поне знам какво означава да си беженец от Чили. Тогава аз разбрах какво означават правата на човека. Това исках да обясня. Благодаря ви за вашата работа, Мишел. Защото ако някой разбира какво са правата на човека, то вие ще ги разберете. Най-добре. Благодаря ви за всичко. So, so Patrick said, so... То Патрик каза, аз малко закъснях и сега отново ще е, се позова на Ставрос а, и закъснях, защото Антонио председателства в подкомитета за правата на човека, които всъщност разглежда тази тема в глобален аспект по света. И нашата комисия разглежда правата на човека тук в Европейския съюз. Може би ще кажете, всичко тук е наред в Европейския съюз, но сега нека да погледнем към Полша, например. Там а, имаме проблеми с съдебната система, наблюдаваме ситуацията в Унгария, опитваме се да променим какво става в различните държави членки. И както, е, както каза Ставрос Ламбрадинис, който всъщност представлява Европейския съюз, правата на човека е, пред е, останалата част на света, мисля, че ще се съгласи с мен, че ние трябва да обвържем нашите ценности с правата на човека. И те не са даденост. Не трябва да го забравяме това. Когато ние сключваме партньорства с другите страни, не трябва да забравяме правата на човека. И ясно искам пред вас тук да заявя, че всички ние се борим и отстояваме правата на човека. Както става каза, ние трябва да отстояваме човешкото достоинство и да отстояваме общия характер на декларацията. Освен това искам да отбележа, както и да подкрепя, да съглася с Патрик от Отворено общество и цитата на, Руз, на Елинор Рузвелт че а, не можем да затворим вратите си пред а, хората. Ние наблюдаваме кризата, която се задълбочава и аз от, искам да благодаря на, на моите колеги и на председателя на подкомитета за правата на човека за организираните срещи, защото действително, когато се говори за правата на човека, всичко се размива и ние някакси загърбваме истинските проблеми, защото правата на човека са навсякъде. Борба трябва да е навсякъде да отстояваме тези права. Аз, между прочим, бях родил, съм роден в Йемен избухна войната, бяхме депортирани и се оказахме в Шотландия, но аз не, нямам спомени за това. Правата на човека се нарушават навсякъде по света. И в социалните медии ние виждаме какво се случва, насилието в домовете ни всеки ден. И Антонио, в заключение бих желала да отбележа, че към днешна дата ценностите, ако трябва ценностите на Европейския съюз, съюз разбира се, в духа на а, правата на човека и ценностите на а, Всеобщата декларация. И трябва наистина да си дадем сметка, че те трябва на практика да бъдат прилагани. Един а, пример бих искал да ви кажа. В Немория, в беженския лагер в Гърция или в Нигер, където бяхме наскоро, или беженците, които са в лагери в Либия. Видях ги лично те са измъчвани и те са връщани отново към тези места, където те биват измъчвани и тези хора се самоубиват, те умират. Те са хора. Всички те са хора, обхванати от всеобща декларация за правата на човека и те живеят на различни места. И ние трябва да предоставим решение, трябва да отстояваме правата на човека без значение къде е по света. И трябва да обединим усилия. Всички ние, които се борим за правата на човека, всички организации, правителства, гражданското общество, всички ние, правозащитници, искам да благодаря на всички вас. Това е моята задача тук. Предполагам, че сте уморени вече. Цял ден работите тук, имали сте срещи и заседания сутринта и сега. А, моята така злочест задача е сега последен да говоря но искам още веднъж да кажа, че няма да спра да повтарям колко е важна борбата за правата на човека навсякъде по света. Благодаря ви на всички за вашето участие. От името на всички мои колеги, благодаря Антонио и се надявам, че ти си доволен от днешната работа и че всички ние ще се възползваме от тази работа. Всеобща декларация за правата на човека е важен документ. Той трябва да е активен документ, да се прилага на практика. Благодаря. Благодаря. Това е един ден, който още не е приключил. Сега подготвяме втората част на заседанието и докато изчакваме той да започне, ще се пуснат видеоматериали а, за правозащитници. Благодаря на участниците в първата част. No effort for humanity is in vain.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 filmove, uh, idemo, izlazimo na ista mesta i pijemo kafe, a onda jedino što nas razlikuje je opet ta boja kože. I ta boja kože nije dovoljno dobra da mi kao pripadnici romske zajednice budemo ravnopravni članovi našeg društva. Želim da dam svoj neki doprinos da se takve neke stvari uh, menjaju. preko 10 godina uključena u romski aktivizam i nekako najviše me ispunjava baš rad sa mladim ljudima. Ali ne samo sa mladim ljudima, pripadnicima moje zajednice, nego i sa mladim ljudima koji iz većinske i opšte populacije. Danas mi u Srbiji imamo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 koja im po rođenju pripadaju. Naročito ove godine kada slavimo 70 godina od usvajanja UN deklaracije o ljudskim pravima, a poruka za sve donosioce odluka je mislite o tome.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 Yeah. So. Ladies and gentlemen. Госпожи и господа, моля всички да запазят тишина и да заемат мястото си. My name is David McAllister. I am a... Казвам се Дейвид Макалистър и съм евродепутат. Имам честа да председателствам Комисията по външни въпроси. За мен е привилегия да продължа с председателството на втората експертна дискусия. Тя ще бъде посветена на укрепването на човешките права на глобално, местно, регионално ниво. Днес, вероятно, чухте, че човешките права са една от основните ни ценности в Съюза. Това се казва и в член 2 на Лисабонския договор. В Европейския съюз Европейския парламент пое водеща роля и винаги отдава дължимото на смелите лица, които се борят за човешки права. Нашата награда Сахаров беше създадена преди 30 години и пет от нашите лауреати са получили наградата на Нобел за мир, включително лауреатите Мугвеге и Мурат последните лауреати. Знаете, че ние сме ангажирани с темата човешки права в Европейския съюз и извън него. Имаме резолюции по темата, правим посещения в различни държави, имаме съвместни заседания на делегациите за връзки с трети страни, имаме мисии. Европейския съюз прави много, за да защити човешките права в целия свят, но има още много работа. Трябва да действаме по-бързо, трябва да изправим пред съда отговорните за нарушаването на човешките права, трябва да отчетем цифровите, екологичните предизвикателства. Те не трябва да представляват пречка пред прилагането на човешките права. 70-та годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека е повод за празнуване, но ни кара да се замислим как да улесним работата на правозащитниците. Готов съм сега да работя с нашите петима гости, хора, които се борят наистина за човешките права в различни точки на света. Ще чуем какво смятат те, как да се защитят правата на хората в нашия променящ се свят. Ще говорим за синергия, ще говорим за насърчаване на правото в областта на човешките права, ще говорим за международните и регионални механизми. Всички гости, оратори трябва да знаят, че са им отпуснати 10 минути за изказване. Първият оратор е господин Турбьорн Ягланд, генералният секретар на съвета на Европа. За съжаление, той не може да присъства. Изпратил е обаче един видеоклип с послание. Втория оратор ще бъде Жоел Ернандес Гарсия. Той е тук отляво. Той е комисар на Американската, Междуамериканската комисия по човешки права и заместник-председател на Междуамериканския юридически комитет. Третия оратор, тук отясно, професор Емин Гой Лумбо, комисар на Африканската комисия по човешки права. Четвъртия оратор е госпожа Катържина Гардапкадзе, която е първи заместник директор на Бюрото за демократични институции и човешки права на ОССЕ. Петия оратор е професор Беата Рудов, която е председател на Глобалния алианс за институции за човешки права и член на съвета на Европейската мрежа за на национални институции по човешки права. И накрая ще се изкаже професор Памела Палметър. Тя е юрист и професор в Ryerson University в Торонто, Канада искам да приканя онези, които искат да се изкажат, да попълнят заявката, която ще намерите в папките пред себе си. След това може да дадете тези заявки на разпоредителите. Сега ще започнем с видеопосланието на Турборн, Турбьорн Ягланд. Тази седмица, посветена на човешките права на Европейския парламент, идва точно на време. Отбелязва се 70-та годишнина на Всеобщата декларация на човешките права. Тази декларация се появи след Втората световна война и зададе за първи път онези основни човешки права, които трябва да се защитават навсякъде. Две години по-късно Съвета на Европа прие Европейската конвенция за човешките права. Това е една уникална, всеобхватна за континента колективна система, която гарантира по един правен начин правата, които са описани в Собствената декларация и които се прилагат чрез решенията на Европейския съд по човешки права тук в Страсбург. Тази конвенция и другите споразумение, договори трансформираха Европа и превърнаха в един по-добър континент. Имаме равни права за децата, независимо дали са извънбрашни или родени вътре в брака, декриминализацията на отношенията между лица от един и същи пол, премахването на смъртно наказание в Европа. Това не се случи случайно. Всичко това се случи, защото Човешките права по някакъв начин се установиха не на последно място юридически. Днес сме горди да работим с нашите партньори, включително и се гордем с нашето специално партньорство в Европейския съюз. Европейския съюз често използва заключенията на съвета на Европа като основа за своите действия в областта на човешките права, демокрацията и върховенството на закона. А пък съвета на Европа прилага много проекти въз основа на европейското сътрудничество и финансиране. Ние заедно работим за прилагането на общите ни ценности на територията на 28-те държави на ЕСА. Днес в Европа обаче надигат глава крайния национализъм и популизма. И това заплашва да подкопае мултилатерализма, нашите институции и всичките ни толкова важни общи ценности. Затова нека тази седмица посветена на човешката права да бъде една възможност не само да се подчертае нашето общо сътрудничество с правителствата и с гражданското общество, но и да даде възможност да говорим ясно за това какво са постигнали човешките права и какво са донесли те за всеки европеец във всички държави членки. Напредъка трябва да продължи, не трябва да изоставаме. Желая на всички една ползотворна конференция и една ползотворна седмица, посветена на човешките права. Това беше краткото видеопослание на Тур Бьорн Ягланд. Сега ще дам думата на господин Жоел Ернандес Гарсия. Заповядайте. Благодаря, господин Макалистър. Колеги, приятели, между Американската комисия за правата на човека е представена днес тук и за нас е чест да присъстваме на вашето честване по случай 70-та годишнина от Всеобща декларация за правата на човека. Ние сме ви безкрайно благодарни на вас, на Европейския парламент, за това, че вие работите и се отстоявате правата на човека. Днес ние отбелязваме 70 години от тази декларация. В, Америк... в... на Американския континент ние също отбелязваме 70 години от създаването на Организацията на американските държави, както и от приемането на Американската декларация за правата и задълженията на човека. През последните 70 години тази всеобща система, както и американската, междуамериканската система за защита на правата на човека, работят паралелно. И а, тези, а, нашата система, разбира се, се основава на стандартите, разработени от ООН. Е. Междуамериканската система е продукт на, на постепателно развитие на декларацията. И тя представлява всъщност крайъгълен камък в Южното полукълбо. Подготвяйки конференцията от Сан-Франциско, мексиканското правителство смята, че е, трябва да се, е, да се организира е, конференция в Чапултепек за правата на човека. По този начин правителствата между в американските континенти ще бъдат подпомогнати в тази бъдеща организация. 400 резолюция именно съдържа международна защита и закрила на всички хора. И Междуамериканския съдебна комисия всъщност изготви и декларация, която се позовава на Междуамериканската конвенция за правата на човека. Междуамериканската конференция прие именно Американската конвенция за правата на човека. Междуамериканската система всъщност се развива бързо особено след края на Втората световна война. И всъщност, когато най-вече е, беше създаден ООН. 21 е, е, латиноамерикански държави се срещнаха в Богота 1948 година и беше прият Междуамериканския договор за мирни решения. Тази декларация, която беше прията малко преди Всеобща декларация, като разбира се обхватът е правата на човека да бъдат защитавани в регионален мащаб и да бъдат кодифицирани във всички тези държави, като разбира се се разписани задълженията на всички хора. А, нашата декларация, разбира се, не е доктрина. И а, правата на човека са а, присъщи и са заложени. Всички хора са родени свободни достоинство и а, с права. И а, вътрешно, присъщата, а, вътрешно присъщите разум и съвест а, трябва да водят до свобода. А, ние признаваме, разбира се, всички права и те трябва да бъдат прилагани във всяка една държава. Разбира се, министрите на външните работи се срещнаха в, в още 59-та година в Чили. И тогава те приеха резолюция с две части. На първо място, Американския съдебен комитет получи задачата за изготвянето на тази декларация. От, на второ място всъщност беше, създата, беше издаден мандата за работа в тази насока. Десет години изминаха за да се е, стигне до Американска конвент, и, е, на който бяха прияти економически, е, социални и културни права през 1966 година. Организацията на американските държави, разбира се, следва паралелно Универсалната декларация, както и Американската конвенция за правата на човека, като се отразява спецификите на региона. Сан Хосе, Коста Рика, беше приета Американската конвенция през ноември, 22 ноември 1969 година. Така наречения пакт от Сан Хосе влезе, влиза в сила на 18 юли 1978 година, като 11 държави ратифицираха тази конвенция. Американската конвенция разписва задълженията на държавите и правата на индивидите. На второ място, Американската конвенция постановява значението, какво означава всъщност закрила. Закрила на всички индивиди. Между Американската система за правата на човека е съставена от два органа между Американската комисия и между Американския съд за правата на човека. Като комисията е основният орган на Организацията на американските държави. Междуамериканската система е вдъхновена, разбира се, от европейската система. Американските държави всъщност запазват дву е, механизъм, който се съставлява от две институции. Комисията изслушва делата на първа инстанция. Ако има нарушения, то те се разглеждат от е, самата комисия и съответния съд. Комисията има мандата от Американската декларация за правата и задълженията на човека, е, е, съставена от е, три стълба наблюдения на ситуацията на правата на човека, предоставяне на защита и разбира се за целта работят няколко комисии, които са подпомагани от секретариат и всъщност те представляват е, цялата тази организация, междуамериканска организация. Идеята е да бъдат защитавани мигранти, деца, жени, местно население, ЛГБТИ и а, е, хора лишени от свобода. Е, имаме двама рапортьори, кой, двама докладчици за свобода на а, словото и основни права. Тази система има една квази съдебна, изпълнява квази съдебна роля. Идеята е да защитаваме човешкия живот и а, неприкосновеността на хората в опасност. Ние разполагаме с, работ... с инструменти, които са прияти от комисията. Тази комисия, съответно, има определени правомощия в някои случаи. Например, хора или група от хора или неправителствени е, е, е, организации, които са официално признати в всички членове на тази организация. Всеки има право да подаде жалба пред съда. И съда може да изслуша а, тези а, хора, когато, разбира се, има а, също така препоръка и от комисията тогава комисията може да прецени дали съответната жалба може да бъде изслушана пред съда. Съда, разбира се, има различни правомощия относно юрисдикцията в определени случаи. Съда решава коя държава носи отговорност, дали са изпълнени задълженията и правата. И държавите членки могат да направят разследвания, дали са изпълнени националните правила и съответно дали са изпълнени всички междуамерикански инструменти и ценности. Между американските инструменти и тълкуването на комисията и съда съответно са разработили стандарти за е, правата и задълженията на държавите членки и техните органи. Разбира се, е, ние спазваме и правилата на международното право, както и на междуамериканското право за правата на човека. Те са, тези норми са обвързващи. Комисията и съда съответно тълкуват е, тези принципи от гледна точка на правата на човека. И съответно съдът излиза с е, становища, които следва да бъдат, е, които следва да отразяват регионалните условия в никакъв случай не бива да ограничават ни правата. и съответно не бива да се търси по-благоприятно прилагане на а, тези ценности и права. Вследствие на това, междуамериканската система вече е стабилна и тя съответства на Виенската конвенция, както и на договорите. И в много от тези решения, разбира се, се следва съдебната практика. С оглед на системата на ОНЕ беше прията една съвместна декларация с ООН, както и между Американската комисия през ноември 2014 година. И това е един механизъм за сътрудничество с комисаря за правата на човека, като по този начин ние обменяме най-добри практики, имаме съвместни действия и проекти. Ние не желаем да забравяме всеобщия характер на тази декларация, на декларацията за правата на човека. Междуамериканските организа... Междуамериканската организация припознава а, човешкото достоинство, еднаквите права на мъже и жени и ние продължаваме да работим, да подобряваме живота на хората и да работим за мир. Thank you, професор Гарсия. Благодаря на професор Гарсия. Сега Преминаваме към Африка. Професор Лумбо, заповядайте. Добър вечер на всички. Първо искам да благодаря на организаторите на този диалог на високо ниво. Нашата организация бе поканена тук. Нашата организация аз с чест представлявам в престижния Европейски парламент като комисар и специален докладчик който отговаря за правата на човека. Обръщам се най-вече с поздравленията си към Антонио Таяни, който е председател на Европейския парламент, както и господин Ставрос Ламбринидис. Искам да припомня, че Африканския съюз организира около своята 63-та е, сесия един панел, който всъщност отбеляза точно Всеобщата декларация за правата на човека и нейната 70 годишнина. Това бе отбелязано също и на едно ниво на НПО което бе направено и вътре в самата сесия на Африканската комисия. Преди да започна, бих искал да благодаря за работата, извършена още едно време от някои НПО, които участваха в редактирането на тази декларация, както и да спомня някои имена, които белязаха историята със своето раждане. Рене Касан от Франция, Чанг от Китай, Фернан Деус от Белгия, който е наш домакин днес, Санта Крус, Чили, Шарл Малик, Ливан, мадам Франклин Делано Рузвелт от името на САЩ и Джон Хамфри от Канада. Отбелязването на 70-та годишнина на Всеобщата декларация за правата на човека ни дава една възможност да говорим за нея, да обменим становища за успехите, както и за непостигнатите такива, както и да погледнем напред в бъдещето за това как можем да защитим правата на човека всеобщо. Това ни дава една възможност да припомним също и ценностите, които носи тази декларация и да подновим своят ангажимент към принципите й. Макар че участието на Африка при разработването на тази декларация е много ограничено, имайки предвид политическия контекст в епохата, Африка и нейните институции придават голяма значимост на тази декларация. Всъщност тогава само три африкански държави участваха при подготвителната работа на текста, който бе прият през 1948 година. Либерия бе гласувала за сред 48-те нации, които гласуваха положително. Южноафриканския съюз който днес е Южна Африка, се въздържа, а Египет каза, че има резерви по философски причини. Трябва да припомня, че нямаше държава, която гласува против. Тази декларация в Африка се смята за първото изявление на свободата и правата на всички членове на човечеството. Това е казано от Мери Робинсън. В текста ясно е казано, тази декларация е един общ идеал, който трябва да бъде постигнат за всички народи и всички нации, както и за всяко, отделни, всяко отделно лице, всички органи, всички институции, като идеята е да се развие е, защитата на правата и свободите и да се признае тяхното прилагане навсякъде е, при организирането на Африкански съюз през 1965 година и 17 години по-късно държавите от Африканския съюз отново потвърдиха това, че се присъединяват към тази декларация, че искат да работят заедно в мирно сътрудничество и с замежно сътрудничество, що се отнася до правата на човека. Африканската харта за правата на човека и хората или народите, прията през 1981 година, е едно изразение, изражение е, на волята на африканските държави да допринесат към съобщността правата на човека, като вземат предвид културните различните специфичности в Африка. Има четири основни елемента, които трябва да спомена, които, крайна сметка, ни принуждава времето само четири да споменем. Първо, тази декларация е изключителен източник на вдъхновение за онези, които изготвиха Африканската харта. След това, Африканската харта всъщност подкрепи или подсили съобщата декларация за правата на човека, тъй като е контекстуализира в Африка. Третата идея има богато сътрудничество между механизмите в Африка за правата на човека и тези на ОНЕ, което според нас се задава още от самата всеобща декларация. Четвъртата силна идея, която трябва да се заложи, е, че тази декларация за правата на човека залага жалоните на дебат в Африка за това може ли да се водят съдебни спорове, свързани с правата на човека и защитата на тези права, следователно и мандата на комисията, Африканската комисия, която представлявам. Имайки предвид тази декларация, трябва да кажем, че тя, както казах, вдъхновява нашата харта. Тя всъщност е матрицата за голямата част от международните а, юридически механизми защита правата на човека и първи източник на вдъхновение на Африканската харта. Също декларация за правата на човека, както и Африканската харта, всъщност е един компромисен документ, където съдържанието би трябвало да включва всички политически съображения на всички, които издат от целия спектър такива. Подчертава се всъщност идеята а, за това да има по-разработен, по-голяма разработеност и по-голяма прецизност, защото понякога нашата в Африканската харта нещата са доста по- неясни. Трябва да се припомни, че Африканската харта всъщност е разработена в един дух, който не винаги признава принципите, които са основни за правовата държава. Голяма част от разпоредбите всъщност адаптират декларацията. А може да погледнем и ще цитирам два примера. Втори член на Африканската харта за правата на човека и хората. Там се приема първият алинея на декларацията. Да погледнем трети член на Африканската харта това всъщност е преписан седми член на Декларацията за правата на човека. Извиням, ако погледнете текста, ще го констатирате. Същото може да направим и с другите членове. Ако го направите, ще видите, че чисто и просто нещата са преписани, леко адаптирани от Всеобщата декларация. На второ място идва идеята за вкореняването на този дух на Всеобщата декларация в Африканската харта. И изготвилите Всеобщата декларация, един от тях е Рене Касин. Той сравнява сградата на ОНЕ е, като на един триптих, като централната му част е тази всеобща декларация, а останалите са различните е, правни инструменти за нейното изпълнение. Африканската харта всъщност може да се възприема като много важен пример за отварянето към правната универсалност на, тази, на тези права на човека и възприятието и в Африка. Третата идея е свързана с сътрудничеството, което може да бъде изключително различно между механизмите на ОНЕ и африканските механизми. Това сътрудничество е нужно по две основни причини. На първо място, държавите, които са подписали, са се ангажирали да си сътрудничат с Организацията на Обединените нации и да спазват правата на човека и свободите, които са и основните свободи човешкият дух всъщност по този начин отваря нови пространства за правата на човека, защото говорим вече за околна среда, за генетичното наследство, за развитие на общностите и това може да стане само ако си сътрудничат механизмите, регионалните и тези на ОНЕ за защита правата на човека. Може да зададем въпрос какво е въздействие върху защита правата на човека от използването на дронове, например, за да се борят срещу терористични групи в Нигер, Нигерия или Мали. Или как може да се дефинира правото на свобода на изразяване и комуникация, зачитането на интегралната собственост, особено имайки предвид интернет днес. Последната идея е, че тази универсална декларация за правата на човека всъщност едно основно вдъхновение, що се отнася до воденето на юриспруденция. 45-ти член а, от хартата дава възможност на Комисията на Африканския съюз да гарантират а, защита правата на човека в Африка. А, всичко това се вдъхновява от записаното в Всеобщата декларация правата на човека. Дебата за защита на правата записана там всъщност е добре записана и в подготвителната работа на този инструмент. Има три основни урока, които трябва да извлечем. На първо място, че в първата декларация е имало един 20 член, който говори за принципа на подаване на петиции или комуникация. Днес продължаваме да работим по този принцип. Вторият урок или полука е, че съществува или съществувала е един проект за артикъл 38, формулиран от Рене Касен, който организира система за правен достъп и в Африка ние продължаваме да използваме този принцип. И на последно място, тъй като нямам време, съществува също в онази част, която е отхвърлена от декларацията, една друга разпоредба, която изисква държавите да направят допълнителни мерки, за да може тази декларация да бъде приложена. Знам, че трябва да приключвам. Трябва да кажа, че ние това, което направихме, направихме да разработим така нашата харта, че тя да отговаря на тя, да отговаря на изискванията на Съвета на Европа, Организацията на Американските държави. Благодаря ви за вниманието. You, Благодаря, професор Лумбо, за това, че ни представихте гледната точка на Африка. Сега ще дам думата на Катържина Гърдабхадзе. Заповядайте. Благодаря. Нашето бюро също счита, че е голяма чест, че сте ни поканили за отблязването на тази толкова важна годишна. Днес няма да представям дейността на Бюрото по демократични институции и права на човека. Ще говоря по един въпрос, който ни беше зададен, а именно как да стигнем до по-широки кръгове от обществото, ще говоря за това как да им внушим колко са важни човешките права. Ще говоря за схващанията за всеобщите човешки права и защо си заслужава да слушаме. Ще говоря точно по този аспект не защото съм психолог по образование, защото мисля, че това е изключително важно за всички регионални и е, международни организации. Обикновено смятаме, че е, важно е това, което казваме, а всъщност важно е това, което чуват и което разбират хората. Първият въпрос, по който искам да говоря, е придаването на човешко лице на всеобщите права на човека. Вече беше представен толкова известният цитат, е, направен по време на 10-та годишнина на декларацията. Цитата е на Елена Рузвелт. Искам да ви припомня, че тя каза, че тези права нямат никакво значение, ако нямат значение за отделния индивид в неговия свят. Нашата научна дейност потвърждава това. Едно проучване от Великобритания проучва схващанията за човешките права. Става ясно, че има 40%, които имат разминаващи се виждания. Защо? Защото те не разбират как всеобщите права на човека се вписват в ежедневния им живот. След като тази връзка беше пояснена, те също разбраха колко са важни правата. Едно друго проучване, свързано с политическата психология, показва, че политиците се грижат за отделните лица, но не проявяват емпатия, що се отнася за големи групи. Колкото по-голяма е групата, толкова по-малка е емпатията. Този феномен в психологията се нарича е, психично затъпяване на сетивата или притъпяване. Мисля, че би трябвало, както вече беше подчертано, по-добре да обясняваме международните конвенции, правата, какво означават те за отделното лице и как да направим връзката с отделните човешки същества на всяко място от планетата. Трябва да спрем с абстрактния език и с терминологията. Ще ви дам един пример от международна организация. Изграждането на капацитет е много важно, когато обясняваме равенството на половете. Край на цитата. Този текст говори ли ви нещо? Ако наистина е така, ви поздравявам. Трябва да внимаваме с използването на големи цифри, като, например, термини или фрази от рода на милиони са обект на расизъм. Как ще се прояви емпатия към тези хора? На следващо място, когато говорим за човешки права, единствения фактор, който трябва да се вземе предвид е човешкото същество в центъра на цялото това начинание. Защото всички ние сме хора. Има обаче и права на малцинствата, на жените, на мигрантите. Често за тези права говорим като за нещо отделно от човешките права. Да, тези групи са много важни и би трябвало да поставим акцента върху тях, но когато говорим само за конкретни групи, създаваме впечатлението, че човешките права се отнасят само за някои групи от населението. Тогава нека да не се чудим, когато идват хора и ни казват на вас ви пука само за ромите или за мигрантите, а за останалите хора не. Много е важно, естествено, и правото на вероисповедание, на сдружение. Ние не поставяме тези права обаче в универсален контекст и не казваме, че без тях не може. Всъщност, човешките права могат да бъдат и селективни. Онези, които атакуват тази рамка, са улеснени, тъй като те твърдят, че представляват интересите на мнозинството. Съответно, човешките права се разглеждат като заплаха срещу интересите на мнозинството и казва, че се защитават само човешките права на някои групи от населението. Те твърдят, тези хора, че правата на някои хора могат да бъдат компрометирани, за да може да се гарантират правата на мнозинството. На трето място предобедеността с отрицателен характер в медиите, онова, което създаваме. Имаме нужда от повече усилия в тази връзка. Доктор Руслинг, знаете за неговия проект, той почина – Знаем, че повечето хора в света, журналисти, учени, студенти, хора, които очакват, участват в Давос, представители на бизнеса, смятат, че положението се влушава. Това е една предубеденост. Тя се основава на стари факти и не ни учи на анализаторски способности медиите създават отрицателното виждане за това, което се случва. Знаем, че ако доказателствата служат на становището на някого, това становище се утвърждава. Същото обаче въжи и с противоположен знак. Какво имам предвид? Когато се опитваме да разрушим някой мит за универсалните човешки права, Хората запомнят мита, а не онова, което ние се опитваме да кажем. Съответно, често посланията подкрепят съществуващото предубеждение с отрицателен знак. И накрая, само защото споделяме много данни, не означава, че хората ще променят своето поведение. Много са факторите, които стоят зад човешкото поведение. Много често те се споменават. Учените ни казват какви метафори могат да гарантират, какви символи могат да гарантират подкрепата за човешките права и кои правят точно обратното често действаме като че ли когнитивната психология не ни е научила на нищо. Поставяме ударението върху отрицателните аспекти. Естествено, че има сериозни предизвикателства, проблеми с защитата на човешките права. Ние обаче не говорим достатъчно много за добрите примери. За добрите примери в защита на човешките права. Нека да ви дам един пример. Неотдавна при стрелбата в Питсбърг всички Включително много е, международни организации порицаха, заклеймиха това зверство. Два дни след това мисиоманската общност на Питсбърг се събра и успя да събере повече от 100 000 долара в подкрепа на еврейската общност в града. Това е един невероятен пример за солидарност. Само, че ние не ги похвалихме. Не ги похвалихме достатъчно много за това, че те демонстрираха тази солидарност. Когато говорим с отрицателен език, когато говорим с отрицателен знак за човешките права, Създаваме впечатлението, че човешките права водят със себе си проблеми. Вместо да говорим за безопасност, за надежда, ние даваме е, повод за тържествуване на популистите. Освен това, много голяма опасността от умора по отношение на човешките права. Ако постоянно говорим с един и същи отрицателен език, можем да създадем и да подхраним приказката за лъжливото овчарче. А когато хората спрат да се грижат, когато не действат, ще стигнем само до цинизъм и до подобните немо. И накрая Нашите организации трябва да споделят опит за действителността във връзка с човешките права. Но не би трябвало да оставаме в зоните си на комфорт. Винаги работим само с едни и същи експерти, с едни и същи НПО, експерти, мозъчни тръстове и така нататък. Вероятно знаете, че на ОССЕ често се казва офис за семинари и конференции в Европа. Това може и да е смешно за някои, но би трябвало да ни насочи вниманието към проблема. Би трябвало по-скоро да работим за създаването на обща визия относно всеобщите човешки права. Има едно проучване, което се нарича архитектура на е, дискурса. Е, оказва се, че дори да използваме правилните думи в рамките на един диалог – като цяло 80% от ресурсите отиват само в една посока, а именно разпространение на информация за функционирането на самата организация. Затова нека да приключа с едно предложение. Какво би станало, ако следващата година, 2019, вместо да организираме поредния семинар или конференция, всяка една от нашите регионални е, организации да задели ресурси с цел да се представи по-добре посланието в защита на човешките права и как това послание да стане разбираемо за всички и прието от всички. Благодаря. Благодаря, госпожо Гарабхадзе. Много ясно беше вашето послание. Сега ще дам думата на професор Беате Рудов, която е германка като мен. Имате думата. Благодаря ви. Уважаеми колеги, за мен е чест да бъда днес тук а, и да отбележим съвместно 70-та годишна на Всеобща декларация за правата на човека. Доста прогрес беше отбелязан от приемането на декларацията през 1948 година, но все пак има и отстъпление към днешна дата от международната защита. И всъщност националните институции за правата на човека представляват, играят много важна роля за прилагането на правата на човека на местно ниво, за да се превърнат правата на човека в реалност за всички 70 години след ужасите на Втората световна война, международната общност признава в своята декларация, че мирът, правосъдието и развитието са възможни само когато всички спазват правата на човека, които имат всеобщ характер за всички и са неделими от техните носители. През идните десетилетия бяха приети е, задължителни е, договори, основополагащи се на правата на човека. И това е невероятен успех. Преди 25 години Световната конференция в Виена по правата на човека призна, че трябва още да се работи, за да се превърнат правата на човека в реалност по места. Държавите се ангажираха е, да приемат механизми за изпълнението на тези цели на национално ниво. И Всъщност така се стигна до създаване на националните институти за правата на човека, чиято цел е да наблюдават и докладват а, за изпълнението на правата на човека на национално ниво и съответно да създават култура за правата на човека. Тези национални институти се отчитат пред националните парламенти те разкриват случаи на нарушения, внасят ги пред съда и също така работят с индивидуални жалби. Например, Филипинския национален институт проведе разследване относно убийства и съответно беше възбудено наказателно производство. Международните, национални, международните институти, националните институти, разбира се, работят с международни стандарти и парижките принципи които бяха приети от Общото събрание на ООН преди, преди 25 години. Днес Съществуването на парижките принципи са в съответствие с работата на националните институции и те са част от а, а, програмата за устойчиво развитие до 2030 година. Така че трябва да се приеме по-широк мандат за защита на правата на човека. Именно не трябва да загърбваме парижките принципи. Те ще гарантират независимост, плурализъм и а, ефективност. Съвместно по този начин ние създаваме Световния алианс на националните институции за опазване правата на човека. Е, това е всъщност една регионална мрежа в Африка, Северна Южна Америка, Европа, Азия. Тези институти прилагат международни стандарти за човешките права, но същевременно те, се, те, и, те работят на национално ниво, тъй като познават местните особености. По този начин те работят и а, а, в посока превенция, а, като изпълняват, разбира се, важна роля на наблюдение, на мониторинг. В Кения, например, нашите колеги а, създадоха горещи точки по време на изборите, за да могат хората да подават незабавно сигнали а, за нарушение и съответно Националния институт бързо да реагира. По този начин държавните органи бързо могат да реагират и съответно правителствата да бъдат държани под отчет. Искам да дам още един пример. Европейската мрежа на националните институции – а, има постоянен статут на наблюдател в съвета на Европа. И а, по този начин могат да бъдат предприяти ефективни действия. В Северна Южна Америка съответните институции работят съвместно с Междуамериканската комисия за човешки права. И Африканската мрежа също така разработи насоки за националните институции, които по-лесно могат да наблюдават изпълнението на правата на човека. В Азиатския и Тихоокеанския регион също, липсва такава рамка но а, националните институции си сътрудничат въпреки това. На тези национални институции имат много важна роля, дами и господа. Искам да подчертая това. По повод 70-та годишна на Всеобщата декларация, ние наблюдаваме отстъпления от правата на човека и системите за а, защита. А, увеличава се популизма, авторитарните управления – и разбира се, това води до уронване правата на човека. Съвета на Европа и неговата цялост е под въпрос. Международните стандарти също са под въпрос. Както и, разбира се, наблюдателната функция на регионалните съдилища по правата на човека. Трябва да отчетем тези предизвикателства и съответно трябва да прилагаме международни стандарти навсякъде. Но това трябва да върви ръка за ръка с националните органи. По този начин те ще бъдат тези, които ще защитават носителите на правата по места, ще информират населението, както и държавните органи. Националните институции трябва да работят съвместно и тясно с държавата, както и с гражданското общество. Декларацията от Маракеш представлява един регионален план за действие и по този начин могат да бъдат подпомагани и правозащитниците в този регион. Важно е да се прилагат и международните механизми. Този план за действие от Маракеш ще влезе в сила от днес. И, както казах, навсякъде ще бъдат подпомагани правозащитниците. Националните институции, дами и господа, са логичните партньори на Европейския съюз за изпълнение на ангажиментите за опазване правата на човека. Тук искам да отбележа Европейската харта за правата на човека в трети страни националните институции предоставят информация посредством европейските делегации. По този начин те участват в различни международни диалози, изготвят доклади за напредъка. Националните институции за опазване правата на човека носят доверията на гражданите – те подпомагат ам, правозащитниците във всяка една държава. Важната роля на тези институции е припозната от плана за действие по човешки права и демокрация. Европейският съюз се ангажира да подпомага националните институции за правата на човека а, и а, които спазват, разбира се, парижките принципи и да подпомагат тези институции, когато те са застрашени, като например в Филипините или в Сиера Лионе. Освен политическа подкрепа, Европейският съюз подпомага и регионалните мрежи за, на тези институции. Взаимоотношенията между Европейския съюз и националните е, институции за правата на човека могат да бъдат по-добри, могат да бъдат по-тесни взаимоотношенията и по този начин всъщност да се провежда един задълбочен диалог за правата на човека и а, разбира се да се задълбочи сътрудничеството и с ООН. Ние очакваме новия план за правата на човека и демокрация който разбира се ще обхване работата и на националните институции, тъй като те са е съществен партньор. По този начин европейските права и ценности ще бъдат укрепени. Дами и господа, когато работим заедно и когато работят заедно тези национални институции, съвместно с гражданското общество и европейските институции, могат да постигнат много повече, да разработят е, стандарти, които да се прилагат е, навсякъде по света, е, основавайки се на, на Всеобщата декларация, приета преди 70 години. По този начин ние ще подпомогнем прилагането на тези права на местно ниво. Всички тези национални институции, регионални мрежи и така нататък, те са готови да работят заедно и да защитават и опазват правата на човека навсякъде а, в а, целия свят. Благодаря ви. Vielen Dank, Frau Professor Rudolph. Благодаря, госпожо професор Рудолф. А сега нека да преминем към последния оратор, професор Палматер от Канада. Имате думата. Аз съм Пал, Палматер и съм от суверенната нация Микмаки. За мен е чест да съм днес тук поканена от господин Панцери, председател на подкомисията. Благодаря и на председателя на парламента. За мен е чест. Благодаря ви, че излизате извън това, което е удобно и давате глас на една жена, която е част от коренно население, за да говори за правата на човека в глобален контекст. Понякога се съсредоточаваме върху политиките, успехите, напредъка. Това е добре. Но това ни успокоява до известна степен и когато се намираме в една такава позиция, като че ли се подхлъзваме назад и не сме толкова бдителни за това, което се случва с хората по цял свят. Това е естествена човешка склонност да слушаш доброто и някакси да не видиш дори съзнателно това, което се случва. Не само организациите и правителствата трябва да бъдат убедени а, да минат на наша страна. Има друг аспект, а то е да се мобилизира коренното население, да бъде овластено то и да води защитата правата на човека. Трябва да се променят нещата, за да може общностите да имат надежда, защото тогава, ако няма надежда, има високи нива на самоубийства. Развитите държави трябва да използват себе си за пример. Не просто да отбелязват нещата, които смятат, че правят добре, но без достатъчно смели да посочват нещата, които не вървят така добре. Затова ще използвам Канада за пример, защото Канада, както знаете, е една от най-богатите, най-големите страни по света е, всеки международен форум. Те се хвалят сами себе си за това, че поддържат много е, езичи, до равенството на половете, множественост на културите, има е, представени комисии за права на човека навсякъде, регионално ниво, членове сме на ОНЕ. В Конституцията ни също има харта за свободи и права, където се говори за правото на свободата, свободата на пресата и защита на правата на коренното население бизнес аналист твърди, че това е една от петте държави, в които хората предпочитат да живеят там и винаги е, една от десете, що се отнася до развитието на света и на човешките ресурси. Това е нормално да бъде привлечен човек да отиде да живее в тази държава. Но ако се погледне как живее кореното население, то тогава индексът на ОНЕ за развитие на човешките ресурси спада от десето на 57-63-то място, след държави като Чили и Аржентина. Това показва, че има огромен дисбаланс в нашата страна. Предишният бивш докладчик за корното население казва, че Канада е пълна с противоречия в този смисъл. Т.е. от една страна защитава правата на човека, има изключителни защити за коренното население, от друга страна е извършила изключителни нарушения по всички права на човека. Днес няма нито едно право, което да не се нарушава от Канада, когато става дума за корното население. Така че трябва да говорим конкретно и да видим условията, на, в които живеят конкретни групи. Хорното население е 5% от населението в Канада, но над 20% от тези 5 нямат достъп до питейна вода в една държава, която е много богата. 40% от всички бездомни са част от коренното население. Големо, големите, а, различните провинции, в някои провинции това са 90%. Има огромен проблем с здравните а, грижи, не само последните години, а много десетилетия. Ни, сред нас имаше най-много хронични заболявания, най-много също най-високия процент на самоубийства сред младите хора. Кореното население в Канада 25 години вече на първо място по самоубийство сред, корен, сред младото корено население. Как е възможно това? Колко хора знаят за това? За жените и децата нещата са още по-лошо. Положението на 60% от корените семейства живеят в бедност, особено децата. Една от огромните кризи е също, че голямата част от Хората в затворите са част от кореното население. Това е най-бързо растяща популация. 98% дори в определени а, райони, дори до 100% се очаква да се стигне, да са момичета от корено население. Канада като че ли се развива наистина, но не за кореното си население. Нека да кажа също и за изчезналите жени в Канада. Над 4000 жени е, са вече изчезнали. Въобще идеята е жени от корното население да изчезнат. Въобще, ако го чуете, няма да решите, че се говори за Канада. Ние сме на първо място сред онези, които извършват трафик е, на хора е, Обикновено жени, бебета биват отвличани от такива трафиканти на хора по една причина, че ще бъдат безнаказани. Няма никакви последствия в нашето общество за насилие срещу корени население жени. Просто 100% безнаказаност и слава Богу, че съществуват Amnesty International, Human Rights Watch, както и други, които ни помагат, за да може е, света да чуе за всичко това. Ако нямахме международни механизми, нашите гласове е, щяха да останат нечути. Е, десетилетия наред се опитваме да накараме Канада да предприеме действия, но само с намесата на на различни мес международни организации, комитети, защита правата на човека. Това са различни международни организации, които почиват върху международни договори. Те стават нашия глас, казва ето това се случва, можем ли да работим с Канада, за да ги насърчим да променят всичко това. Поради тази причина смятам, че такива глобални механизми за защита правата на човека са изключително важни, тъй като има хуманитарна криза. Много хора смятат, че това е само част от колониалното наследство на Канада. То е само в учебниците по история. Но днес се случва това, което се случваше в миналото. Принудителна стерилизация, кражбата на деца се случва днес. Жените и момичетата все още биват стерилизирани. Това са огромни проблеми, в които в развитите страни не се очаква изобщо да има или да се говори. Има и положителни примери. Знам, че има много критици на ООН и на други механизми, които почиват върху международни договори, защото нямат механизми за изпълнение и прилагане, нямат собствена армия, за да на, която да навлезе някъде и да принуди държави да изпълнят препоръките. Но ако погледнем един от случаите пред 70-те години, когато Канада отказа да промени закона за индианците, както и дискриминация срещу жени от корното население, то тогава ООН се намеси и те казаха, това е огромно нарушение на Международната спогодба за политически и граждански права и това накара Канада да промени нещата. Това не промени дискриминацията между половете, но помогна. Това нямаше да се случи, ако не се беше на международна организация, не беше дошла да погледне обективно и да каже, това не може да се прави с кореното население. Същото мога да кажа и за това, че се опитваме да накараме Канада да започне национални анкетни е, следствени действия за отвличане на жени, както и отвличане на бебета пак от кореното население. Подобни случаи има и в Мексико. Е, Комисията за елиминиране на дискриминацията срещу жените и други международни органи казаха, това е изключително нарушение на основните права на момичетата и децата от кореното население. Трябва да го направите, трябва да започнат следствени действия. Толкова много доклади се натрупаха обаче, че се накара, се принуди Канада да направи такава национална анкетна комисия. В момента тече разследването. Нямаше да стигнем до там без тези независими международни механизми, които ни дават глас. И така, за това искам да призова всички ви, целият Европейски съюз, да продължава да се вълнува от нарушението правата на човека в други страни. Не само онези, които са във вестниците, а онези, които не са във вестниците, вашите партньори, вашите съюзници. Защото вие може да си мислите, че нарушенията в Канада не ви вълнуват. Аз бих казала, че трябва да ви вълнуват. Човешкото достоинство е нещо глобално. Ние живеем в едно глобално семейство. Обедена съм подобно на вашите семейства, ние всеки трябва да носим отговорността си. Може да не ни харесва, когато родителите ни е, казват отговорен си за действията си, но трябва. Това е нужно и смятам, че в това всеобщо семейство другите държави трябва да карат своите приятели да се чувстват отговорно, защото всички извличат полза от това. Има международни търговски споразумения от една страна подписва Канада, от друга страна нарушава правата на кореното население, за да а, произвежда някакви стоки, които ще се от полза за вас. Но това води до разрушение а, при коренното население. Не оставайте Канада или САЩ или друга държава да ви казват гледайте си работа. Не, човешкото достоинство, човещината, живота засягат всички. Аз лично смятам, че заедно можем да направим нещо по този въпрос. Не зависи от това колко закони имате, дали в които пише, че трябва да се защитавате. Важното е как те се прилагат на практика. Не става дума за дълги програми или услуги, става дума за самото въздействие върху хората, които получават тези услуги Смятам, че всички трябва да работим в една огромна световна общност, която ще защитава правата на човека. Това не е състезание по това кой е по-по-най. Става дума за човещина. И ако при един тези права ерозират и при други, и при всички ще ерозират. Благодаря ви. Благодаря, професор Палмейтер, за тези толкова вълнуващи слова. Те бяха изказани от името на водеща нация. Вероятно знаете, че нашата подкомисия по човешки права отиде в Канада преди няколко седмици. Прочетох неотдавна първите доклади от посещението на тази комисия. Госпожи и господа, ще трябва да приключим най-късно в 7.5, 7.10, защото сме поканени и на едно друго събитие. Остават ни около 25 минути за въпроси и отговори. Четири е, искания за изказване съм получил. Моля всеки да се изкаже не повече от е, две минути на човек. След това ще чуем нашите гости експерти. Започваме с Барбала Лох Билер от Европейския парламент. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Един коментар към господин Гарсия. Искам да кажа, че ние като регионален парламент извлякохме голяма полза от вашата работа по така наречената феминисидас. Защото начинът по който вие насочихте вниманието на широката общественост беше такъв, че той ни послужи за вдъхновение. Сега говорим за това как да се подкрепяме един друг. Един въпрос към професор Лумбо. През 2013 година някой от нас, включително аз, отидохме на посещение в Африканския съюз. Доколкото знам, в Африканския съюз има механизми за защита на човешките права, има институции в тази връзка, но те са много по-малки в сравнение с онези, които се стремят към превенция на конфликти. В Адис Абеба, знаете, трудно се дава достъп до тези органи. Има ли промяна в това отношение? Имаше дебат в рамките на МНС. Госпожа Фато Бенсуда беше тук преди час-два. МНС отправя много критики към африкански лидери. Казва се, че вместо да се изпращат политици и да се сътрудничи с МНС, по-добре да се разшири Африканския съд. Това е позиция, която се изразя в Африка. Има ли основания за нещо подобно? Ливия Олтяно, генерален секретар на Международната асоциация за защита на религиозната свобода. Ливио Ултяно, къде сте? Тук съм, господин председател. Ваши превъзходителства, госпожи и господа. Брати и сестри по човечност, ако мога така да се изразя – много се радвам, че съм поканен на това събитие. Ценя високо това, което прави ЕСА по отношение на човешките права. Искам да похваля естествено ОССЕ, Съвета на Европа, ООН. Аз представлявам Международната асоциация защита на религиозната свобода. Създадени сме през 1946 година. Първия председател е госпожа Розвелт. За мен е чест да представлявам тази организация. Искам да подчертая колко е важно да защитаваме другия, повече отколкото защитаваме самите себе си. Ако го направим, ние защитаваме нашата сигурност, нашия мир, нашата, нашето общество. Още от самото начало госпожа Рузвелт, когато стана председател на съответната комисия. В самото начало тя заяви, че човек има много права, сред които правото на дом, правото да бъде защитен от произволни арести и така нататък. важното, продължава цитата, не е какво е постигнато, а къде отиваме. Край на цитата. Да, госпожи и господа. И постигнатото е важно, но трябва да работим за свобода на вероисповеданието, свобода на мисълта, за всички свободи. Защото тези свободи не са съвсем защитени в нашите общества. Искам да попитам как да избегнем ситуация, в която аргументи, свързани с националната сигурност, се използват за да се накърняват интересите на мигрантите. Много неща се случват по-настоящен в името на националната сигурност. На последно място нарушават се религиозни права. Как да защитим нашите основни права? Европейския съюз полага много усилия, естествено, в тази връзка. Благодаря за думата. Благодаря, господин Олтяно. Сега Ачиен Акина от Панафриканската мрежа на гражданите. Uh, Благодаря, господин председател, за това, че ми давате възможност да се изкажа. Въпросът ми е към комисаря Реми Лумбо. Как гарантираме човешките права в Африка за маргинизираните общности като ЛГБТИ? Не е тайна, че правителствата не подвеждат под отговорност хомофобите, използват хомофобията като оръжие, гради, държави като Египет, например, използват своето въздействие в комисията, за да пропагандират срещу правата на ЛГБТ и От друга страна, положението с човешките права в Танзания се влушава. Авторитарният режим се изказва не само против ЛГБТ и лицата, но и против други правозащитници. Как виждате, господин комисар, вашата роля? Каква е ролята на комисията? Може ли да възстановим водещата роля на Африка по отношение на човешките права? Какво да направим за защита на човешкото достоинство? Как да приложим международните инструменти, включително UDHR? Как да защитим, освен това, достоинството на тези, които са най-уязвими в Африка? Благодаря, госпожо Акина. И имаме време за още едно изказване. Господин Омар Фарук Осман от Националната организация на сомалийските журналисти. Благодаря. Казвам се Омар Фарук Осман, сомалиец съм. За мен е чест да съм тук в парламента. В Сомалия се борим с културата на стигматизирането и с една делегитимизация на правозащитниците. Особено това се отнася за онези, които говорят за свобода на сдружаване и свобода на словото. Аз съм от Асоциацията на журналистите. Моята страна е най-опасната за журналисти в цяла Африка. Радвам се, че комисар Реми е тук в парламента днес. Искам да разбера какви възможности за сътрудничество могат да се осъществят, защото правозащитниците в Африка, в Латинска Америка постоянно са делегитимизирани и заклеймяване. Какви стратегии могат да се развият за борба с тези феномени? Искам да изразя своята благодарност към Европейския парламент за това, че прие резолюция за положението с човешките права в Сомалия. Това се случи на 5 юли тази година. Там се говори за стигматизирането на журналисти, на синдикалисти, на правозащитници, от тези, които се борят за свобода на словото и свобода на сдружаване в моята страна. Благодаря на вас. Благодаря за това, което казахте в края, именно, че ние в Европейския парламент разгледахме един важен въпрос, свързан с Сомалия. Искам да кажа, че трябва да приключим всъщност точно в 7 часа, защото преводачите също имат право да приключат работата си на време. Значи, нашите гости имат точно по 2 минути. Знам, че едва ли ще се зарадват, когато чуят това, но така ще трябва да процедираме. Нека да се погрижа за равенството на половете. Започнахме с мъжете, Нека сега да започнем с жените. Кой иска да започне? Госпожа Рудов, благодаря ви. Ще отговоря на въпроса на господина от Асоциацията за защита на религиозните свободи. Това беше много, важна, много важен въпрос. Проблемите са интересни, защото вие попитахте как може да се използва националната сигурност, за да бъдат защитени също така и правата на религиозни общества. Тук не става въпрос само за религиозни общества, но също така и за други общества и мълцинства. Какво правим ние в нашите мрежи за националните институти? Ние разполагаме с определени правомощия и като част от това, например, ние консултираме правителства. В случая ние ги съветваме да спазват принципа за пропорционалност, да се избягват дискриминационни ефекти, да, не се, да се спазват международните, международното право, Например, Френската национална комисия за правата на човека работи с нас. Например, в послед, през последните години, когато беше обявено а, извънредно положение за а, целите на националната сигурност. И разбира се, за целта ние също а, ги консултирахме, за да спазат правата и на младсинствата. Ние а, даваме нашата експертиза също така и на конституционните съдилища в съответните страни. За нас е много важно обаче в обществото да се провежда публичен дебат и да се противодейства по този начин на омразата, която се насъсква в медиите. В никакъв случай ние не желаем да насърчаваме религиозна дискриминация. Разбира се, осведомеността и образованието са много важни. Не само просто да казваме какво, какви са законите, а хората трябва да разберат какви са ценностите, които определят прав, правата на човека. От какво се нуждаят хората? Защо се нуждаят хората от тези общества, от тези общности? По то, ние помагаме да се разбере това от гражданите. В моята собствена страна, например, четвърт, е, много голям брой е, хора, например, е, излязоха на улицата и протестираха за това, че обществото не трябва да се разделя. Ние трябва да останем сплутени. Благодаря ви. Thank you, професор Рудолф. Благодаря, госпожо професор Рудолф. Госпожа Карабахадзе има думата думата. Ще отговоря на два въпроса свободата на вероисповедание и връзката с а, а, вътрешната сигурност. Ние изготвихме един документ, който разглежда точно тези въпроси. Къде е границата точно? Границата, от която може да се използват аргументите за национална сигурност и а, никакъв случай не трябва да се компрометират а, религиозните свободи Що се отнася до политическата воля и с това преминавам към втория въпрос за синергията, за обединяване на усилията, искам да кажа, че е, вярвам, че нещата могат да се подобрят, особено когато става въпрос за регионални и международни механизми. За това, че ние можем да се получим едни от други, трябва да обединим усилия, да имаме съвместни действия защото не можем да си работим сами в собствената градинка, тогава ползата ще бъде много по-малка. Благодаря ви. Професор Палметър, много внимателно изслушах вашето изказване, защото аз неодавна, всъщност тази сутрин се върнах от Канада. И също имах въпрос. Ние много внимателно разглеждаме ситуацията на корното население, особено в Канада. Вие казахте, че ситуацията се, започна да се променя. А това свързано ли е с новото правителство или смятате, че промяната е започнала от предишното правителство? Благодаря за въпроса ви. Това е много важен въпрос, е, който ни задават хора и от други страни. Предходното правителство а, е, наистина а, е, беше, работеше а, против корното население. А сегашният министър-председател, разбира се, казва, че няма по-важна връзка за мен от тази с кореното население, защото и затова ние ще защитаваме вашите права. Имаше, между прочим, и искам да, да реагирам също така на въпроса на господина за а, международната сигурност, националната сигурност, а, нарастващия фундаментализъм и така нататък. И, а, как това се отразява на, в а, Канада. Между прочим, ние също приехме закон за борба с а, тероризма. И а, там се отбелязва, че всеки а, може да участва в дипломатически отношения, в економиката и разбира се, този закон всъщност имаше много сериозно отражение върху коренното население. Те винаги са били миролюбиво население. Не са носили никога оръжие. Как могат те да бъдат заплаха за нас? Полиция, полицията или военните са тези, които избиват представители на тази общност. И аз като канадец, канадка смятам, че всеки един закон, свързан с борба срещу тероризма, трябва да е в съответствие с правата на човека. И трябва да си дадем сметка къде са проблемите. И сега Нашият министр-председател, разбира се, е много загрижен и той, например, не допуска изграждането на газопроводи през територията на коренното население и така нататък. Разбира се, това се отразява и върху международните търговски споразумения и трябва да имаме това пред. Благодаря ви. А сега, господин Гарсия, вие имате думата. Благодаря ви. Аз искам да отговоря на въпроса на ам, вашия колега Булдер за между а, американската а, система. Имаше въпрос относно а, участието на жените. И тук става въпрос за един много важен елемент, когато говорим за работата на международните организации по правата на човека, а именно сътрудничеството между държави. Международните организации ще могат да си вършат добре работата, само тогава, когато те са подпомагани от съответните държави. Имахме един случай, Кампанеро, през 2009 година. Този случай беше разгледан в Междуамериканския съд. Ставаше въпрос за а, мълцинството Инджилала в Мексико. Беше издадено решение срещу Мексико Мексико трябваше да изпълни своите международни ангажименти. А също така трябваше да се приемат определени мерки. Мексико да се задължи да приеме нова политика, която да подпомага развитието на жените. Мексико е част е, от, е, е подписал и ратифицирал Мексик, е, Американ, Междуамериканската конвенция и е в юрисдикцията на Междуамериканския съд. Така че Организацията на Междуамериканските страни също е признала юрисдикцията на Междуамериканския съд. И признаването на юрисдикцията е дипломатически успех в който участваха много институции, като например Европейския парламент. Ние можем да бъдем много по-успешни, като, например и в Канада. Между прочим, Канада не е страна от Междуамериканската конвенция, тъй като Канада не признава юрисдикцията на Междуамериканския съд. Благодаря, господин Гарсия. Професор Лумбо, имате а, заключителните думи. Това е трудно. Това е трудно, тъй като ми се задаха три въпроса. За два минути няма как да свърша. Е, да, да. Имаше въпрос за това, че институциите, които управляват правата на човека, нямат способността като че ли да се занимаят достатъчно добре с темата и да доведат до резултати. Особено, що се отнася до мира и сигурността. Този, който зададе въпроса, ще помоля да погледне малко по-цялостно, защото този въпрос е много политически и в крайна сметка се управлява на ниво Адисабеба. Ние, Африканската комисия, не коментираме това, нито пък съдът управлява това. Има други въпроси, които са свързани с правата на човека, обаче където работим ние, а не във връзка с мира и сигурността. За НПО нещата са регламентирани, те могат да поискат статут за наблюдатели на ниво а, нашата комисия и може да им се отегли също това разрешително. След това не може да се създаде Африкански съд, се каза, а, трябва да се обърне към Международния наказателен съд. Не, има такъв проект, а, има за такъв а, съд. А, нашата комисия един вид да се превърне в този съд в един момент. Това е проект, още не е станало. Всичко зависи от държавните правителствени ръководители, за да могат те, в крайна сметка, да решат, че те станали. след това залагавате и. Откакто 9 ноември, всъщност миналата година, когато започнах, работя само по това. Имам огромно желание активистите, които защива, защитават хората или жените, или пък правозащитниците, които защитават правата на ЛГБТИ, или пък самите те, да решат своите проблеми. Знам, че има такива проблеми, свързани с така наречените африкански ценности. Ако ме питате мен лично, аз ще кажа, че африканските ценности, аз още не съм ги видял никъде написани, така че не знам какви са те, но знам, че тези права трябва да бъдат защитени. Знам, че хората имат много проблеми. Що се отнася до регионалните организации и дали те могат да помогнат на активистите. Аз искам постоянно от два от държавите, откакто започна моя мандат, да се изготви такова една книга, в която са записани техните права. Искам да включа всички норми, които са от Европейски си, от Съвета на Европа, от ОССЕ и така нататък, как да се защитят и активистите в Африка. Държавите могат да се вдъхнуват от това, ще бъде чудесно, за да им помогнат. Но всички тези въпроси, свързани с политическа воля, знаем, че защитниците на, на правата на човека имат проблеми в Африка но се опитваме да обясняваме на правителствата, за да знаят, че правата на човека са такива. В крайна сметка това е. Благодаря, господин Ламбо. И господа, позволете ми да благодаря на всички наши гости за техните изказвания. Това, което чухме тази вечер, вие видяхме, че регионалните, международните и националните институции играят изключително важна роля за защита на правата на човека и те ще помогнат да намерим практически решения пред нашите предизвикателства. Искам а, да ви кажа, че т.е. да ви поканя към, ако желаете, към едно много важно събитие сега има една изложба на третия етаж в сграда Спинели, изложба посвета, посветена на декларацията за правата на човека. Освен това ще има и а, един музикален концерт в, а, на партерен етаж. Още веднъж искам да благодаря за вашето участие. So.